Buonasera a tutti. Saluto le interpreti. Добър ден и на преводачите. Buonasera a tutti, innanzitutto voglio salutare. И така, добър ден на всички отново. Бих искал най-напред да приветствам господин Егелман от Бундестага, както и цялата немска делегация в парламента. Сега ще започнем с леки изменения на дневния ред поради различните часове на полетите на експертите, които трябва да представят засаждането в Озаровинарската област, е необходимо да променим леко дневния ред. Утре ще разгледаме доклада на заместник-председателя Вицеповски. А малко по-късно ще разгледаме и доклада във връзка с засажданията. Каполо Сантос, докладчика, отсъства, няма да може да присъства на заседанието. Ето защо малко по-късно днес ще ви информирам дали тази точка от дневния ред ще остане или а, колега на, от Социалистическата партия ще го замести. Одобрение на протоколите от заседанието 6 февруари 2012 година. Ако няма възражение, приемаме протокола в настоящия му вид. Уважаеми колеги, Както е, винаги, днешното ни заседание ще бъде предавано в интернет. Бих искал да напомня на всички вас, че тази вечер ще отпразнувам 50 годишнина от създаването на ОСП. Тук в парламента в 7.30 ще имаме възможност да присъстваме на коктейл, в който ще участват много министри на земеделието много от тях потвърдиха присъствието си. Ето защо бих искал да ви помоля всички да дойдете на коктейла, тъй като това е златна възможност за всеки от нас да направи неофициален обмен а, с министрите на замеделието. Напомням ви тази вечер в 19.30. И така, сега Преминаваме към третата точка семинар за съобразените с околната среда обществени блага в новата ОСП. Въздействие на предложенията за екологизиране и възможни альтернативи. Тук имаме точка, която е свързана с реформата на ОСП. Приветствам а, нашия колега от Trinity College в Дъблин, който ще ни представи семинара. След това той ще отговори на въпросите на колегите. Господин Пакско от комисията също е тук. Сега обаче давам думата на господин Матиус. Заповядай. Е, <coughs> е, Добър ден на всички. Благодаря, господин председател, за приветствието. Благодаря, че ни поканихте да изготвим това проучване за Комисията по земеделие на тема е екологизиране на мерките в новата обща сълскостопанска политика. Тази година е, този следобед ще говорим за новата обща сълскостопанска политика и в тази връзка трябва да се вземе предвид позицията и на еколозите и консерваторите, за да може да се въведат съответните мерки в тази политика. Надявам се, че ще ви убедя за това. Европейския съюз си е задал много амбициозни цели във връзка с биологичното многообразие, с почвите, с промените в климата. Има и притеснения, свързани с загубата на услугите свързани с екосистемите и трябва да се обсъди дали е, трябва да вземем тези екологични мерки или не. А, има аргументи, които казват, че екологичните мерки трябва да се отложат, защото нараства търсенето на храни. За мен този аргумент не е убедителен. Последните причини. Първо, не ми е известно нито едно проучване е, до тук, е, което да е моделирало предложенията, направени до тук от комисията. Проучванията, които са разглеждали възможните въздействия на мерките за екологизиране на ОСП, са стигнали до извода, че като цяло въздействието на тези мерки ще е много слабо. 2% при, произ... в животновътството и 4% в растениевътството. Това е, се равнява на, на нестабилността на пазара. Разбира се, мерките трябва да са допълващи мерки, а не заместващи мерки. Най-важно е да се премахнат биогоривата, защото са по-скъпи, отколкото се предполагаше и са неекологични. Цените на храните са високи и вероятно ще останат такива. Така че разходите за предоставяне на екологични услуги ще продължат да поддържат същото равнище. И накрая, онези, които твърдят, че екологизирането ще струва скъпо на фермерите, предполагат, че бюджетите за преки плащания ще останат едни и същи, независимо от това дали има екологизиране или не. Разбира се, депутатите в Европейския парламент ще вземат решението по този въпрос, но това е много малко вероятно, според мен. Самия факт, че еко... мерките за екологизирани могат да бъдат свързани е, с разход за пропуснати възможности в производството, не означава, че не трябва да се проучат тези мерки от гледна точка на тяхната целесъобразност. По отношение на предложението на комисията, те трябва да се оценяват във връзка с съществуващите в ОСП инструменти за екологизиране, а именно кресосни плащания в стълб 1 и по стълб 2 плащания за екологични мерки. При проверката на състоянието се въведоха такива мерки за първи стълб за първия път. 24% от земята, която е допустима за плащания, т.е. една четвърт в Европа, се покрива и от втория стълб. разпределението е различно в различните държави членки. В зависимост от е, времевия период и бюджета. Като цяло изглежда, че повечето участници са от ферми, в които има интензивно производство, но се намират в области, е, където е производството е по-екстенсивно. Така че има нерав... неравно разпределение на участието. Нещо, което е важен фактор, стоящ зад предложенията на комисията. Все още предложенията не са напълно. Предложенията вече са ясни, вие ги знаете, няма нужда да ги изреждам. Важният елемент тук във връзка с структурата на ОСП е свързан с цялостното еко... цялостните екологични резултати и ползите за климата и за околната среда. Това са все мерки, които всички фермери трябва да спазват. Разбира се, 30% от годишните национални тавани за всяка държава членка се определят за плащане на фермери, които ще спазват, които спазват тези мерки. Това са неща, които са известни. Какво е новото в предложението на комисията? Първо, защо избра комисията точно този конкретен подход за екологизиране? Един от плюсовете е, че този подход ще бъде универсален, т.е. всички стопанства могат да участват, за разлика от предходните мерки, където има неравномерно разпределение. Вторият важен въпрос е видимостта. Когато се въведе по стълб едно плащане за екологизиране, това плащане вече се легитимира. И също времено няма политическа подкрепа за допълнително увеличаване на средствата по втория стълб – всичко това е свързано с началото на проверката на ОСП преди, две, е, преди десетина години. Това са основанията за предложенията. как ще се случи всичко това? Комисията прилага няколко типа мерки, които трябва да изпълняват следните три условия. Те трябва да са прости за разлика от схемите в стълб 2, които са по-целенасочени, но като цяло оперативните разходи са по-високи. На второ място, тези мерки трябва да са общи, т.е. трябва да са приложими навсякъде в Европейския съюз, във всички държави членки. Еднакви мерки, прости за приложение. И на трето място, трябва да са годишни т.е. трябва да могат да се изпълнят и проверят в рамките на една календарна година. В следващите слайдове прави оценка на тези предложения, но нека първо да очертая първите реакции. Първо, има известна двоякост в предложението на комисията. Задължителни ли са наистина тези мерки за селските стопани? Въобще как можем да интерпретираме понятието задължителен? В крайна сметка всеки селскостопански производител има право да не активира а, дадени възможности за подпомагане, които могат да му се полагат. Разбира се, средствата от ОСП са много важен приход за сълскостопанските производители и е, комисията предлага, е, ако не се изпълняват мерките за екологизиране, да отпадне и цялото плащане, и е, базовото плащане. Тоест, ако се спазва се изисква спазване не само на общите е, стандарти за добра практика в селското стопанство, но и задължително спазване на мерките за екологизиране. Ако това е вярно, в такъв случай защо са необходими две плащания? Това означава, че ще има и отделни е, инспекции и е, допълнителни административни изисквания. Другият вариант е да се интерпретират е, предложенията така. плащането за екологизиране да се интерпретира като допълнително плащане, което съответства на мерки за екологизиране, които сълскостопанския производител може да избере дали или не да приложи. Тук ограниченията, тук има ограничения върху задължителността. Ако това е тълкуването, защо тогава се включват тези мерки в стълб 1? Това е въпросът. И така, вместо да засилват добрите агроголовични условия и кръстосаното спазване – тук имаме нов тип мерки. Разполагате с копия от проекта доклада. Тук искам само да очертая основния аргумент на доклада. Той се развива на три етапа. Първо, разглежда се предложението за колобизиране на комисията – сама по себе си. Тоест, казва се, добре, тези предложения ще се приложат, но има ли някакъв начин да се приложи някаква финна настройка, така че да се увеличи въздействието, положителното въздействие върху околната среда и да няма неочаквани развития. На втория етап – се съсредоточаваме в мерките по стълб 1 и същевременно питаме имало ли е начин комисията да предложи други мерки, които да се приложат през първи стълб, но да дават повече гъвкавост на държавите членки? Тоест, втория етап тук е възможността да се въведе по-голяма гъвкавост в предложението на комисията, оставяки в рамките на първия стълб. И на третия етап от разсъждението задаваме следния въпрос. Ако наистина искаме екологизиране, при положение, че в втори стълб вече има такива мерки, защо тогава да не се засили втория стълб? Разбира се, може да има връзки към първия, но защо да няма повече целенасочени мерки в стълб 2? Това е основната структура на анализа, с който разполагате в доклада и това е структурата, която ще следвам през останалата част на своето изложение. Първо, предложението на комисията като такова. Зоните за екологична концентрация. Има зони, където екологичните ползи могат да са много по-големи от други. Поне 7% от хектарите на фермите, с изключение на областите, които са постоянни затревени области, могат да се включат в тази програма. като тук се разглежда не само предложението на комисията и възможността да се оставя земя под дугар Използва се оценката във връзка с предложението на регламента. 46% от стопанствата в Европейския съюз ще трябва да оставят под дугар допълнителна територия – с 5% области е, или райони с екологична насоченост. Както вече казах, тези райони са райони, в които е, положителното въздействие върху конта среда може да е много по-силно. Всичко това е свързано, да кажем, с биоразнообразието, но може да има и други въздействие, да кажем, ако определен вид насъждения се оставят около реките и потоците, това може да помогне за пречистването на водата. Сега, дали тук можем да говорим за изискване земя да се отделя за такива мерки във всяка една ферма или е, може да е по-подходящо да се използва по-целенасочен подход. Защото в крайна сметка има територии, които са по-подходящи за производство на храни и те може би трябва да се оставят именно заради това. А пък земя, която е по- лоша за производство на храни, но по-добра за постигане на екологични ползи, може да бъде насочена към районите с екологична насоченост. Аз не съм учен. Економист съм, но тук, именно от економична гледна точка, мога да разсъждавам така. Ако на някои места може да има заместване и да има замяна на едни райони с други, при положение, че едните са по-ефективни за едната цел, а други за другата, тогава ще постигнем цялостна по-висока ефективност. Това обаче изисква сложна администрация и създава, задава важни въпроси за равнопоставеността между селските стопани и регионите, а същевременно изисква и много сложна оценка на ползите за околната среда. Друг начин да се постигнат максимални екологични ползи от тези райони е да се вземат предвид за различни фактори. Заделят се 5, 7 или 10%. Важно е къде са разположени тези зони, по края на полетата или в центъра на полетата, как се управляват тези зони, е, възможно ли е да има каквото и да било събиране на реколта от тези места или а, е, те а, е, няма да могат да бъдат използвани изобщо за производствени цели, а, ще бъдат коридори или изолирани пространство. Това са все важни въпроси и трябва да се очертае точно как може да се постигне най-голяма економична полза. Трябва да се направят и много повече проучвания за оставянето на земя по дугър. Всичко зависи, разбира се, от е, района, от релефа, от е, земеползването и от позволените управленски практики. И тук има много въпроси. Първо, възосна... възоснова на какво се взема решение за прак от 7%? Комисията твърди, че така изглежда се спазва добър баланс. Хем има положително въздействие върху околната среда, хем не се стига до силни отрицателни въздействия върху производството на храни. Има и друг въпрос, как се дефинира основната област, основния район. Може ли да говорим за многогодишни култури, как се отнасяме към временните пасища? Има и административни осложнения, свързани с измерването на тези райони с екологична насоченост. В някои държави членки тези райони вече са включени в картите, представени от сълскостопанските производители, но в други това не е така. А дори и там, където те вече са предоставени, за да, спазв... за да осигурим спазване, ще трябва да има повече яснота. Добре, тук има жив плет, обаче колко широк е. Има дърво в центъра на нивата, но каква част от земята около дървото влиза в района с екологична насоченост? Всичко това ще е много важно и трябва да се очертае в актовете за приложение. И накрая, трябва ли от всяка една ферма, да се върнем към този въпрос, да се иска да има такава зона? Възможно ли е да се обвърже искането за, изискването за такива зони с биологичното многообразие? Да кажем, ако на някое място има а, гора наблизо, тогава а, сигурно потребността от райони с екологична насоченост е по-малко, отколкото там, където Цялата равнина е разорана и на практика биологичното многообразие е унищожено. Друга възможност е, е да се говори и за търговия с районите с екологична насоченост. Тоест, всеки фермер да трябва да задели 7%, но на някои места това, тези 7% могат да са по-скъпи, защото и, и тогава а, а, може чрез а, търговия на тези 7% да се постигне по-голяма ефективност. Но тук е много важно а, какви са конкретните цели на тази мярка и какви са научните показатели. След това, как може да се осигури подходящо управление на районите с екологична насоченост? Тук има пропуски. Няма яснота какви са стимулите и как се обвързва тази мярка с други инструменти, за да може земята, която наистина е заделена за тази цел, се обработва така, че действително да са максимални ползите за околната среда. Няма дори насоки как да се направи това. Твърди се, че районите трябва да се прилагат не само в а, всяка ферма, но и в големите ферми трябва да има по-конкретни изисквания, къде по-точно могат да са разположени тези райони с екологична насоченост. Така че трябва да има гъвкавост в системата. Много от е, холдингите в Европейския съюз, много от е, селските стопанства са фрагментирани и даден селски стопанин може да вземе решение да спази изискването за 7%, като наеме земя в друг регион, който е по-малко производителен от гледна точка на производството на храни. И въпросът тук е това плюс ли е или минус. С второто предложение на комисията. Диверсифицирането на културите. Там, където имаме повече от 3 хектара в едно стопанство, което не се използва а, сам, което не е оставено само под угър а, е, или пък за производство на храни, тогава се изисква разнообразяване на културите. Това може да доведе до ползи за екологията, но те са по-малки от ротацията на културите – но ротацията не може да се приеме за годишна мярка по административни причини. В фермите, които са засегнати, общите разходи ще бъдат сравнително високи. Твърдят някои проучвания, други твърдят, че са а, много по-малки, отколкото се очаква от а, оценката на въздействието. И тук въпросът е как дефинираме културата. Има постоянни култури, като а, лузията, например, как може да се разнообразяват културите в лузията. След това може да има ферми, които се състоят основно от пасища, но на някои места се отглежда а, фураж, трябва ли наистина да се изисква от фермерите да, фермерите да имат поне три различни култури там? Най-вероятно те ще се откажат от е, отглеждането на култури изобщо и ще превърнат цялата си ферма в пасища. Говори се за конкретен таван в проценти, той трябва ли да се увеличи? Също трябва да се види дали е добре да се е, говори за 70 или за 85% тук учените трябва да се намесят. Третата мярка – поддържане на постоянни пасища. От фермените се изисква да се поддържат постоянни пасища е, на местата, където са декларирани постоянни пасища през 2014 година. Тук имаме вече някои промени – в регламента за преките плащания се казва, че държавите членки трябва да се погрижат на национално равнище да има конкретно съотношение и промяната да не е с повече от 10% в сравнение с годината, която се използва като основна година за сравнение. И така, от национално равнище мерките се прехвърлят на равнище отделно селско стопанство. Тук важното е да се види какви са конкретните ни цели. Дали целта е да се работи във връзка с проблемите в климата, т.е. да се преодолее емитирането на въглероден двокис а, от почвата или имаме друга, отца, друга цел защит, защита на био, много, биологичното разнообразие, например. Ще има ли гъвкавост? Какво може да се направи с административните трудности? И ако се даде 5 годишен срок, няма ли фермерите да са изкушени да и разурат пасищата за всеки случай? Има много проблеми тук. Сега, това са трите мерки. Въпросът е, има ли други възможни мерки? Или други възможности за гъвкавост? Като останем в първия стълб. Много трудно е да се предвидят такива мерки, ако целта им да, е да са прости, а, общи за всички и годишни. Все пак ротацията на културите може да се обмисли. Това е вече е направено в Швейцария. Има, пол, има добри резултати. Други, другата възможност е използването на зелено покритие. Колкото повече идеи възникват обаче, толкова повече оставаме с впечатлението, че това не са мерки в връзка с стълб 1. Те просто няма как да се приложат по стълб 1 и са много по-подходящи за стълб 2. И тук стигаме до друг много интересен въпрос. Има ли смисъл да да, да се работи с такива мерки, а, които въжат за абсолютно всички. Не може ли да имаме малко повече гъвкавост? Имаме е, подход наречен меню, например. Има два варианта в него. От една страна има избор, неща, опции, от които може да се избира. А, евро, те се определят от Европейския съюз. Държавите членки ги подбират кои от тях са подходящи за приложение на тяхна територия. Другия вариант е да се определят мерките от самите държави членки, но фермерите да могат да избират. И тук е много важно да видим възможно ли е да се говори за прости годишни общи мерки. Честно казано, повечето предложения тук ми се струват по-подходящи за втория стъп, отколкото за първия, както вече казах, но има една възможност да има гъвкавост чрез изключението екологична по дефиниция. Тук могат да влязат фермите, в които има екологично производство. Може да се сметне, че тези ферми вече спазват изискванията за екологичност по първия стълб и могат да продължат да получават и плащанията по втория стълб. Някои държави членки питат, добре, защо само екологичните ферми? Не може ли и други ферми, които са включени в схеми за ем, екологично земеделие, да бъдат изключени от изискванията за спазване на тези мерки? Тук се повдигат сложни въпроси за двойно финансиране, тъй като фермерите ще получават плащане два пъти за едни и същи практики. А също така е много важно дали може да се прави изключение за фермерите, които вече участват в тези схеми крайна сметка да накоплатецът каква допълнителна полза получава за околната среда срещу допълнителните средства, които предоставя. Друг възможен начин да се увеличи гъвкавостта е да се разгледат екологичните условия и да се поставят конкретни стандарти, които да са измерими. Комисията разгледа този въпрос, установи обаче, че в различните държави членки екологичните стандарти се интерпретират различно. Същевременно няма да има видимост е, за плащанията, но това е аргумент в защита на самите плащания, а не в защита на екологизирането. И освен това, може да се окаже, че самото е, плащане за екологизиране е, може да получи отрицателни реакции. Държавите членки са е, наясно с предложението за стандартите за добрите екологични условия. Е, гъвкавостта означава ли те да се интерпретират различно на различните места? от гледна точка на политическата видимост – Имаме ли действителни екологични ползи, които да гарантират политическа подкрепа за тези мерки? И накрая, преди да приключим с, пилъра, с първия стълб, да отчетая общите въпроси до тук. Първо, 30% преки плащания. Защо 30? Защо не повече или по-малко? След това, ако те са наистина доброволни, т.е. мерките са доброволни. Какво става с тези плащани средства, които не са използвани? След това има въздействие върху скоростта на преход към регионални модели за плащане. Това ще трябва да се направи в много държави и членки. След това важна, важно наблюдението и оценката. Важни са изключенията и за малките ферми. Сега нека да преминем към третата фаза, господин председател. екологизиране чрез втория стълб. Това е една, един подход, който по принцип изглежда по-приемлив, защото държавите членки са, познават мерките. И... Но като че ли до сега не са били засегнати наистина възможността тези мерки да бъдат постоянно прилагани. В доклада се казва, че по какъв начин могат да бъдат постигнати политическите цели. И в заключение няколко са опциите, които се предлагат в зависимост от това дали ще се ограничим с трите предложения на комисията, които се предлагат, или дали ще ще си зададем въпроса дали екологизирането трябва да стане изцяло в рамките на втория стълб или на комбинирани мерки от първия и втория стълб. Според мене няма един единствен подход, който да включва всички необходими критерии, включително и за оценка. Ако искаме ни универсални, универсални мерки, които да могат да бъдат прилагани във всички стопанства в Европейския съюз, ще трябва да се ограничиме до най-малкия е, общ знаменател. И трябва да си зададем въпроса дали наистина този подход ще бъде ефективен. Ако искаме обаче ни по-целенасочени и по-бързо даващи резултати мерки, то трябва да подсигуриме е, справедливото им е, прилагане в отделните държавни членки и да има достатъчно гъвкавост. Какво какво предлага комисията? Комисията създава една структура, от която да, им, да могат да се, да се прави избор и всеки да реши коя опция а, предпочита. Доколкото а, разбирам, целта Целта е да се е, приемат изцяло екологизирани, е, екологичните компоненти Разбира се, можем да подкрепим предложението на комисията с известни изменения, които е, да се основават на аргументи, които да бъдат е, изтъкнати по време на общото обсъждане на тези мерки. Може също така да решите, че гъвкавост, е, гъвкавостта трябва да бъде основен критерий и в такъв случай обаче ще трябва да се. Ем, примерите с известни допълнителни административни трудности, които ще проистичат от това. Или може да решите, че би било по-целесообразно да се прехвърлят повече средства в е, стълб 2 за екологизиращи мерки и и да се потърсят а, наистина едни по а, ефективни методи. Но, ако, ако искаме да имаме наистина едни универсални мерки, които да се отнасят за всички добри агроекологични условия, то тогава ще трябва да разгледаме предложението с новите елементи на изменение. С това приключвам, господин председател, и ви благодаря. Grazie, grazie al Alan Matthew. Credo che ci sia molta materia. Благодаря, господин Матю. Виждам, че има доста членове на парламента, които биха искали да ви зададат въпроси. Сега ще започнем с господин Янечек. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. E, ja jest... Благодаря, господин председател. Аз подкрепям идеята за екологосъобразно земеделие. Винаги съм подкрепял подобно е, земеделие и винаги ще го подкрепям. Но считам, че още много трябва да бъде направено, за да може селскостопанската дейност е, да бъде екологосъобразна от една страна и от друга страна да произвежда достатъчно хранителни продукти, достатъчно хранителни продукти, които да не са в ущърп на околната среда. Когато разглеждам предложението на Европейската комисия, и тук ще изкажа своето лично мнение, та моето мнение е, е, че всички тези предложения на Европейската комисия не отговарят на моите очаквания. Ще приемем изключително скъпи законодателни мерки, скъпи за всички нас, както за Европейския съюз, така и за селскостопанските производители. време, обаче тези предложения нямат никаква добавена стойност и няма да доведат до подобрение на положението няма да има никакви положителни промени с оглед на околната среда. Селскостопанските практики няма да се променят, а същевременно именно това трябва да бъде нашата цел. Необходимо е да променим менталитета на селскостопанските производители. Те трябва да започнат да мислят екологосъобразно, като същевременно се стремят и към печалба. Към момента обаче това е невъзможно. Селскостопанският производител, който има 5 или 10 декара, трябва да помисли по какъв начин би могъл да продаде част от своите земи с оглед на тези 30%, които се съдържат в рамките на втория стълб. В другите сектори, като например мините и другите големи а, стоманени предприятия също не поемат своята отговорност при емисиите на въглероден диоксид. Ако желаем да въведем подобна стратегия за малките стопанства и за селскостопанските производители, то тогава трябва да се насочим и към тези, които имат големи приходи. Вие упоменахте примера с Швейцария. Бихме могли да взаимстваме и да почерпим опит от Швейцария. Но същевременно ще бъде много трудно да се транспонират техните правила в европейското законодателство или в нашите държави. Невъзможно е също копираме и други модели, които се прилагат в Швейцария. Така, например, банковите правила и банковия сектор там е изключително силен, но не можем да кажем същото за банковия сектор в Европейския съюз. Така че не можем просто да а, копираме това, което се прилага в Швейцария. Ето защо аз се противопоставям на тези предложения. Чух някои доводи, според които може би е добре да помислим върху следното. Трябва ли да продължим да произвеждаме хранителни продукти или пък да отглеждаме насъждения за биогоривата? Когато чувам подобни доводи, аз съм доста притеснен, защото от много години ние. А, насърчавахме нашите земеделски производители да инвестират в подобни насъждения, днес решаваме да променим политиката си. Желаем селскостопанските производители да продължат в тази насока, но въвеждаме нови ограничения. Ето защо бих искал днес Европейската комисия да ни представи ясно своите е, цифри относно инвестициите в биогоривата. Ние произвеждаме насъждения с цел производство на биогорива, вместо да отглеждаме насъждения, които могат да доведат до производството на хранителни продукти. Така, как виждате вие нещата? Господин председател, отново повтарям, имам много безпокойство в това отношение. Считам, че всеки един от нас е убеден, че това е единствения благонадежден начин, който може да предпази околната среда. Този метод може да ни позволи да оставим околната среда в добро състояние за бъдещите поколения. Същевременно обаче се нуждаем от по-строги мерки, защото в момента те са факултативни. А това от своя страна буди у мен някои съмнения, тъй като считам, че не отговаряме на очакванията на селскостопанските производители. Ние по-скоро защитаваме интересите на други оператори, а не интересите на селскостопанските производители. Бихте ли могли да кажете, че подобно равновесие на интересите е осигурено. Селскостопанските производители в различните държави членки ще получават различни плащания. 30% за селскостопанските производители във Франция не означават същата сума за румънските селскостопански производители. А така или иначе и от френските и от румънските селскостопански производители ще изискваме еднакви усилия – тъй като от всички в Европа ще се изискват еднакви усилия. Има много други въпроси, които а, все още не са получили отговор. Надявам се, че някои от тези въпроси ще се изяснят в рамките на тази дискусия. Изключително съм щастлив, че мога да взема участие в нея, но отново бих искал да повторя. Има много притеснения, които ще ви представя писменно, господин председател. Може ли да ми а, кажете какви са разходите във връзка с с въвежданите изменения в областта на биогоривата. Новото предложение за геномодифицираните продукти, например. В момента се внасят изменения в това отношение. Същевременно обаче изковаваме и нови разрешения, които от своя страна изискват още по-голяма употреба на торове и така нататък. Благодаря. Благодаря. Ще ви помоля да спазвате времето, което ви се полага, защото има много представители, които искат да вземат думата. А трябва да даде възможност на господин Матио да отговори. Господин Лайън сега. Благодаря, господин <clears throat> председател. Ще бъда много кратък. Е, не повече от 3 минути, казва, отговаря председателя на въпрос, който ли се чу. Така. Първо бих искал да, да благодаря на професор Метю за отличното пред, а, изложение, включително и за схемите и график, въпросите, които ни предостави относно предложението на комисията. Мисля, че е много важно да се направи връзката между екологизиране и бюджета. Защото в крайна сметка очакваме допълнителни намаления на бюджета. В момента се провеждат преговори по многогодишната финансова рамка, така че ще ще трябва по, по някакъв начин да, да впишеме бюджетните средства, с които разполагаме в тези предложения. За това трябва да бъдем е, много внимателни при разглеждането на различните предложения и какви, какви ще бъдат последствията. Благодаря а, за това, че направихте разликата и така обяснихте как, как, е, как, с какво можем да вървим в посока на упростяване и на усложняване. И в крайна сметка тук става дума, може би, повече за политически избори, отколкото друго. Бих искал да, да, да да помоля професора да, да наблегне малко повече и да изясни малко повече какви са условията за автоматична допустимост, защото в предложенията на неправителствените организации се дават някои аргументи, свързани с, кръстосано, с двойното кръстосвано спазване и така нататък. Включително вие споменахте и двойното финансиране за едни и същи мерки, защото най-вероятно, вие казвате, че стопанствата по Натура 2000 или био, екологичните стопанства всъщност биха се квалифицирали автоматично, но мисля, че е, наистина трябва да стане ясно и да изясниме какви точно изисквания трябва да се спазват и каква трябва да бъде съвместимостта, за да може да има автоматично е, финансиране. Благодаря ви за това представене. И като, всяко, като всеки сложен въпрос, той предизвиква повече въпроси, отколкото отговори дори. Вие споменахте също така връзките и, и а, а, с произвеждането на би, биологични и екологични горива. Това е един проблем, който ще набира все повече е, скорост и повече е, значимост. И има и много проблеми, които вие не не изяснихте тези мерки ще бъдат ли достатъчни за е, да постигнем и наистина едно устойчиво селско стопанство едно време. Се казваше, че, че трябва да се съдат плодови дръвчета, за да е, постигнем известен ефект. Сега вече стана ясно, че подобен подход няма да има необходимите екологични последствия, така че не трябва ли да предприемем допълнителни мерки, за да постигнем наистина резултати. Дали е, примерно, освен плодови дръвчета, можем да насаждаме бобови култури за постигане на този ефект. Има ли някои е, при е, култури, които да имат приоритет? Е, Проблемите са предимно в районите с интензивни култури. Как, как, как, как ще се решат тези проблеми? Защото в крайна сметка, ако мерките са обвързващи и задължителни, те трябва да бъдат обвързващи и задължителни за всички. И в никакъв случай не може някои райони да бъдат изключени от, задъл... от задължението да спазват някои мерки и същевременно не може да има един е, модел, който за всички, но повтарям, мерките, ако са задължителни, трябва да бъдат задължителни за всички и да се прилагат по, един, по еднакъв начин във всички стопанства. Така че как бихме могли да прилагаме една политика, която да не бъде е, с, на, на няколко скорости, която да, да ни бъде различна в различните райони. Колкото до втория стълб, там знаете, че няма задължителност, така че ако из, ако, им, ако искаме мерките да бъдат абсолютно задължителни, ще трябва да свържеме по някакъв начин първия и втория стълб. А, по втория, по втория стълб а, се практикува съфинансирането. Ако а, прилагането на тези мерки е задължително свързано с а, съвместно финансиране, то как ще стане това, предвид, че някои държави членки имат а, бюджетни финансови проблеми и че не разполагаме с а, допълнителни средства. Благодаря ви за прагматичния подход, за, за това, че се опитахте да представите нещата по по-конкретен начин, а не само така абстрактно, теоретично, но бих се радвал да получа и отговори на зададените въпроси и по-специално за това, доколко тези мерки ще бъдат обвързващи и задължителни. Господин Теси, после господин Агню. Благодаря, господин председател. Господин професор, след като ви изслушах, реших, че има някои доводи, които мога да подкрепя. Но от друга страна, както каза и колегата преди малко, вие повдигнахте и много въпроси. Съгласен съм, че предложението на комисията трябва да бъде прилагано в настоящия му вид с оглед на заложените в него мерки. Комисията като че ли пренебрегва а, това, което Европейският парламент отсъди относно бъдещето на ОСП. А, доклада беше одобрен с а, голямо мнозинство, а, а тук сега оставаме с впечатлението, че Европейската комисия не е уважила нашето мнение. Селскостопанските производители не могат да приемат това. Днес има държави членки, в които биха могли да се прилагат екологосъобразни мерки, например в Германия или в Австрия. В тези държави екологосъобразните мерки от втория стълб функционират добре. Това а, се иллюстрира ясно от направеното в Бавария, например – Миналата седмица аз се возих на трактора си и сеех ечимик. Имаше обаче терени, които не бяха засяти миналата година. Та до моето поле, до моя терен, Имаше една колония от хора, която просто се настанила там и създава много проблеми. Колония от птици, която създава много проблеми. И през май и юни месец със сигурност ще се появят и други колони животни, които ще повдигнат други проблеми. Ние непрекъснато говорим за устойчиво селско стопанство. Но ако наистина прилагахме ОСП, то тогава нямаше да възникват подобни проблеми. Омръзна ми комисията и всички експерти да ни обясняват как да управляваме нашите стопанства. 30% екологосъобразност. Как ще бъдат прилагани те на практика? Миналата седмица разбрахме, получихме, извинете, към 800 евро помощи, за определена площ. Но има случаи, в които земеделските производители трябва да заплащат определена сума, без да могат да използват целия си терен. Сега виждаме, че отдаването под аренда ще поскъпне, което означава, че сълскостопанските производители ще трябва да имат още по-големи разходи. Още повече в случаите, в които земята е оставена под угъра екологосъобразността ще доведе до още по-големи проблеми. И по-специално тези 30%. Ако същевременно бъдат премахнати и някои от мерките, то не знам дали ще подпомогнем селскостопанските производители по този начин. Не зная дали трябва да говоря повече. Благодаря, господин Агню. Сега господин Магинес. И аз бях на един трактор този уикенд. Е, с удоволствие ще споделя е, с вас това. 7% е изискванията. На моята ферма това са 28 акра. Намерих 10 а, в а, които има а, а, различни характеристики на пейзажа, като е, е, езера а, с а, живи плетове и прочие, това означава, че трябва 18 акра допълнително да заделя от а, площа, която ползвам, за да произвеждам зърно, за да си храня 35 хиляди пилета. Така че е, това само ще увеличи цената на фуража. Това е скандално, това предложение на нищо не прилича. много често е, се използва се използват плевели, които стават все по-трудни е, за контролиране. А, така че по-скоро трябва да се оставя земята по дугър. А, освен това има много голяма опасност в е, екологичните ферми да се намерят отровни е, растения. А, могат да може да, да се окаже много трудно изкореняването на тези растения и тези отровни растения трябва да се изробят с багер и ако случайно завали, като им извадите грудките, до там сте. Въобще екологичното селско стопанство е нещо, на което никой не трябва да вярва тук с промените в климата всъщност се занимаваме с някакви детски приказки. В Британия има две а, организации. Първо а, Кралското общество за защита на птиците. Има и един тръст за оцеляването на пойните птици. Те имат напълно различни цели и една от тях ще успее да си ги прокара търгуването. Добра идея. Това поне ще даде възможност на фермерите в Великобритания да избират нещо сами. Много от тях ще се озоват в доста трудно положение. Великобритания най-тежко ще пострада от таваните на плащанията. И тук имам пряк, пряк въпрос. За фермите, където ще има таван ще се прилага ли е, изискването за 7% от цялата област. Има и други проблеми с е, диверсифицирането и ротацията. Комисията не си дава сметка, че дребните фермери в Великобритания ще пострадат много повече. Ако те отглеждат пасища, и случайно е, искат да разорят само 10 декара, за да е, насъдят нещо, ще им се наложи на тези 10 декара да имат три култури. Много по-трудно ще е, много по-сложно е за е, договаряне на продажбите, така че прагът трябва да е много по-висок. Две минути и 50 секунди, господин председател. Успях да ви оставя още 10 секунди. E благодаря, господин Агньо. Вие също бяхте аплодиран. Сега да чуем следващия оратор. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да благодаря на професор Метиус за предложението и за е, идеите, които ни даде. Аз аз самата повдигнах някои въпроси пред комисията, но не получих отговори все още. И по-специално по, по отношение на така нареченото екологизиране по дефиниция – и дефиницията на стопанствата, които трябва се, се считат за биологични стопанства. Необходимо е допълнително изяснение, допълнителни пояснения, защото не можем да напреднем, ако нямаме пояснение от страна на комисията. Съгласна съм и с колегите, по-специално Джордж Лайан и бюджетните аспекти, и тези 30% защото тук става дума в крайна сметка за един политически избор. Ние като комисия, като парламент трябва да, да стигнем до заключението, че това предложение трябва да бъде изменено, за да стане по-добро, по-ясно. Но а, това, тази презентация, този това представене от нашия колега ни дава база за това. А, що се отнася до коментарите по СТО, не мога да си спомна за кой слайд ставаше дума, но беше свързано с, с а, а, зелената котия по СТО. Може ли да ни кажете, да ни поясните малко повече по този въпрос. Значи, зелена котия посетил. А, също, също така в един от компонентите е включено микроуправлението на малките е, ферми. Ние сме против подобно е, предложение, така че мисля, че Е, мерките трябва да бъдат по-малко свързани с отделните е, стопанства, а и същевременно да видим какво може да се направи с търговията на зони с екологична насоченост. А, мисля, че трябва да се споразумееме тук между нас какви, какви да бъдат измененията, които да внесем, дали да имат политическа насоченост, екологическа насоченост. Ей, бих помолила и професор Метюс да навлезе малко по-подробно в а, малкото екологични ползи от процентите на втората на втор, във втория си слайд вие казвате, че екологизирането може, може да бъде избегнато, така че това, което е добро, в крайна сметка е, че вие ни предлагате различни опции, но бих искал да е, ни кажете е, какво бихте, бихте предприели на наше място от, от политическа гледна точна. Аз знам, че обикновено научните среди не обичат да, да заемат нашите места, но вие ни кажете какво бихте избрали на, на наше място. Благодаря на госпожа Косева, госпожа Кюсингър. Благодаря, господин председател. Както виждате, всеки повдигнат въпрос води до нов. Аз също имам много въпроси, които са породени от новото предложение за регламент. Въпросът е свързан с разходите, с цената на тези екологосъобразни предимства вече бе поставен. Нуждаем се от нови решения, но се питаме дали всички предложени от вас решения си заслужават. Вие говорихте за СИД по обращението, например, но нуждаем ли се от регламент, който да го забрани? Господин Дес каза, че не е нужно държавните служители да се занимават с това, защото селскостопанските производители знаят много по-добре какво да правят в това отношение. Защо се опитваме тук да открием нещо, което вече съществува? И да измисляме нещо, което Нещо, което, както казах, вече е на лице. Интересно е също така да разберем какво се случва с тези 7% екологосъобразност. Вие сам поставихте въпроса как ще се правят изчисленията, на базата на кои площи. Ние направихме някои изчисления, като не взехме предвид а, дърветата, реките. Но възникна въпроса дали съществуват някакви насоки, които да ни позволят да направим тези изчисления за да знаем кои площи се взимат предвид. Вие също засегнахте въпроса за тези 7% на предприятие на държавно, местно и регионално ниво. По мое мнение, с тези 7% ще се стигне до нов провал. От научна гледна точка не би ли било по-добре да имаме по-големи единици, когато взимаме предвид екологосъобразните площи? В Натура 2000 се опитахме да интегрираме и съществуващите в Европа мрежи. Не би ли било по-разумно да постъпим по този начин и тук, вместо да взимаме предвид местните, регионални и национални единици? по мое мнение, и от тук ще възникнат множество проблеми. Ако всеки селскостопански производител трябва да приспадне 7% от своя терен, без значение колко хранителни продукти произвежда, то това ще бъде съществен проблем. Та въпросът ми е – как ще се изчисляват тези екологосъобразни площи? В Натура 2000 защитихме флората и фауната, предвидихме буферни зони, но се питам, има ли нови елементи, които трябва да вземе предвид тук? Много въпроси остават без отговори. Надяваме се обаче те да се изяснят възможно най-бързо. Благодаря. Благодаря, госпожа Кистингър. Благодаря. Благодаря на професор Матов, Матис за подробната презентация. Искам да се съгласи с преждоговорившия. Тук има много отворени въпроси. Трудно е да се обсъдят тези въпроси, защото много от отговорите са свързани с искане. Много от отговорите трябва просто да дойдат от комисията. Така че мисля, че всички ние бихме се радвали и комисията да ни даде конкретни отговори. След това, по отношение на втория стълб, говори се за повече възможности и за приложение на по-ефективни мерки за екологизиране, които да се прилагат по втория стълб. Какво мислите за диференцирането на мерките между първи и втори стълб? Винаги се правят усилия двата стълба да се държат отделно едни от други. Още нещо. В някои държави членки се прави много за околната среда чрез екологични програми. И на практика мерките, които се предприемат там, надхвърлят предложенията за екологизиране по първия стълб. Как смятате да оцените тези допълнителни мерки, така че те да се покрият от втория стълб? След това, по първия стълб мерките имат продължителност една година, по втория пет. Бе казано, че се говори за доброволно включване, доброволно участие. В Австрия при нас 90% от селските стопани прилагат екологични мерки, когато те са разумни. Важно е обаче да има достатъчно средства. И ще има ли покриване за 10%, които трябва да се прехвърлят от единия в другия стълб? Благодаря, Елизабет. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател, господин професоре, че ни помогнах, помогнете да вървиме напред по пътя на един размисъл за бъдещето на екологизираната земеделие, екологизираното земеделие. Благодарение на всички информации, които ще получим и от вас и допълнително, бихме могли наистина да вземем едно решение, което да почива на солидни аргументи. Но имам три въпроса към вас. А, неодавна разговарях с представител на Европейската комисия, който се яви, че околната среда трябва да бъде в сърцевината на ОСП. Съгласен съм. Разбира се, екологичните мерки са от огромно значение и трябва да бъдат подкрепени, но Трябва ли да се поставя толкова силен акцент върху околната среда? И това не означава ли, че просто ще е, се отклоним от първоначалната насоченост и цел на ОСП производството на хранителни продукти. Е, защото продоволствието, знаете, е стратегическо оръжие в съвременния свят. За това трябва да бъдем много внимателни при вземането на решение. Да, наистина можем да наблегнем на екологизирането на селското стопанство, без обаче да се отклоняваме от основното и предназначение е, производството на продукти и самозадоволяването, продоволственото самозадоволяване. време, но... ще имаме ли един универсален модел за 27 страни в областта на екологизирането или не? Ако това е така, то моделът ще подхожда повече на едни, а не на други, т.е. ще бъде нарушен принципа на справедливост. А, а, ето примерно напояването. Напояването е, може да бъде проблем за а, южните страни. В момента сме свидетели на доста голямо засушаване и в а, а, ако напо ако няма повече напояване в е, южните страни, то вече няма да има замеделие. Тоест, е, модела трябва да бъде такъв, че да задоволява и да бъде подходящ за 27 държави членки, за да се спазва принципа на справедливост. Нека да не забравяме, че е, економиката на много от държавите членки зависи до голяма степен от а, земеделието, така че ще се вземат ли предвид, а, ще се вземе ли предвид това, ще се вземат ли предвид и спецификите на районите в най-уязвимо положение. Как можем да говорим за справедливост, за е, равноправие, когато самото е, преразпределение е несправедливо? Днес в някои страни, като Португалия, се получават 130 евро на хектар, докато в други страни е, е, тези средства са от е, порядъка на 400 евро. Къде е, справедли... Къде е справедливостта? Как може всички да правят еднакви усилия? преразпределението на средствата се, е, се различава в отделните страни и мерките за екологизиране по първия стълпа са много близки или дори е, е, заменят и пре, се е, препокриват с мерки от втория стълб. Така че няма ли начин в крайна сметка да упростиме някакси системата, цялата ОСП, за да може е, земеделците да не, да не бъдат в е, такова сложно положение. Господин Бове. Благодаря съвсем накратко. Оставам с впечатлението, че много хора не познават реалното състояние на влушаване на а, земеделския сектор. Не говоря за Австрия или за Бавария. Това са отлични държави. Но ако отидете да се разходите в някои плата във Франция, където има зърнени култури, да кажем, или пък в Румъния и така нататък, ще видите, че става въпрос за голяма екологична катастрофа от гледна точка на под, подпочвените води и. А, и нитратите. Така че, наистина считам, че е важно да гледаме сериозно на сейдбо обращението, което ще ни позволи да подобрим ситуацията. Аз обаче искам да питам следното. Защо Европейската комисия не е направила оценка на въздействието на тази мярка? Имаме документ, който идва от Европейската комисия, но бихме искали да имаме оценка на въздействието. Второто нещо, което исках да кажа. Да, Можем да говорим за бюрокрация, но не трябва да продължаваме да се залъгваме. В много а, държави имаме ОСП, която се прилага от а, земеделските селскостопани, но които променят културите ежегодно. В някои държави членки това се прилага, но не трябва да обобщаваме. Считам, че по този начин бихме могли да постигнем протеинова автономия. Ако като основна цел впишем сидбо обращението. По този начин отново ще имаме достатъчно е, растителни белтъчини, които ще бъдат добре както за почвата, така и за околната среда. Много, време, много неща чух за екологизирането и за тези 30%. Много държави членки са против. Избора между различни възможности и възможността държавите членки да избират само някои от тях са в основата на това предложение. Но ние трябва да бъдем твърди и да бъдем последователни с Европейската комисия, за да изготвим единно предложение, в което да се отчита логиката на всяка държава членка. Не може държавите членки да кажат, другите трябва да се променят, аз нищо няма да променям. Трябва да се сложи край на това. Благодаря. Жан Карло. Scusa. Eh, scusate. No, eh, in parte condivido quello che Bove ha detto all'inizio ed era partito che mi piaceva molto bene, quindi era proprio per condividere. Благодаря. Съгласен съм с казаното в началото. Държавите членки са поели ангажимента да управляват по подходящ начин сълскостопанските земи. Но навсякъде характеристиките са различни. Мисля, че не е добре да има обща европейска система. Всяка държава членка трябва да вземе решение как точно да се погрижи за екологията на своята територия. Освен това, има почви, които са неизползваеми. На някои места има интензивно земеделие, на други има нещо като овощни градини. Както каза госпожа Клас, не е добре да имаме просто разделяне на малки фрагментирани полета. И така, като цяло екологизирането е много важно, но държавите членки сами трябва да решат как да постигнат екологичните цели. Всеки трябва да се грижи за околната среда. Но това не е достатъчно основание да глобализираме мерките в Европа. В крайна сметка, навсякъде нещата са различни. Професор Матиас. Получихте много широк кръг от коментари и въпроси. Искам и аз да, да се присъединя към някои от изказаните от коментари. Високо ценя вашето изказване. Никой не е против екологичните мерки. Но не е много ясно как реформата ще постигне стандартите за екологизиране на комисията. Ако в най-оптимистичния вариант стигнете до 90% от фермерите в Европа, тогава ще са необходими доста средства. А идеята за продоволствената сигурност е много важна тук и трябва да я разглеждаме от гледна, от гледна точка на общата костопанска политика и на екологизирането. Сега ви давам време за отговор. Моля Ограничете се до 10, е, максимум 12 минути. Well, <coughs> can I just say that... Първо искам да кажа, че дискусията беше много интересна. Аз обаче не съм, не говоря от името на комисията, а много от въпросите се отнасят до комисията. Сега, ако трябва да коментирам Разбира се, няма да се спра на всеки коментар, който бе направен. Някой от тях по някакъв начин намират отговори. И мисля, че с течение на времето някои отговори ще дойдат от само себе си, но нека да се спра на три проблема. Първо, по въпросите свързани с втория стълб, СТО и и а, екологизирането по дефиниция, т.е. принципа на озеленяване или озеленя... озеленяващото изключение. Сега, Ако почвахме нещата от сега нататък, е, няма, предложението нямаше да бъде това, което е в момента, но днес ние отбелязваме 50 години на ОСП и това създава известни ограничения извест... и е, води до известни изисквания. 30% е, от националните тавани всъщност 13 милиарда годишно. Тоест 13 милиарда годишно, за да подпомогнем на фермерите за по-екологизирано е, селско стопанство. По какъв начин ще е, ще постигнем по-ефективно земеделие, би, биха попитали нашите е, данекоплаци. И но ако стъпиме на някои принципи, тогава конкретните предложения по предложението на комисията, конкретните предложения, които вие направихте, ще дадат, ще оформят някаква стратегия. Аз лично смятам, че може много да се, да се постигне с мерките по втория стълб. Те са доброволни, а ако искаме да постигнем едно по-добро екологично управление, трябва а, да внимаваме много, защото ако, ако фермерите считат, че тези правила са задължителни, се, се, се налагат, то тогава ще има известна недостатъчно, не, не, не, не, не, недостатъчно недобро приемане от, тяхно, от тяхна страна и това няма да веде до е, ефективни резултати. Е, от друга страна, тези програми могат да бъдат е, многогодишни, те могат е, да по този начин вече да бъдат целенасочени, може да има различни опции и по този начин нещата могат да бъдат по-добре управляеми. Но ако искаме наистина екологизирането да стане е, всеобхватно в е, е, за цялото селско стопанско, за цялото земеделие, то тогава нашите опции са ограничени. А, и това е понякъде свързано и с изискванията по линията на СТО. Е, някои зададаха въпроса, ако примерно имаме седво обращение, ако то стане задължително или препоръчително. В е, мерките по стълб 1 е, в зелената котия има мерки за плащания, от които, плащане отделено от производството. Да се, да се свържат плащанията по първия стълб с изисквания за намаление на културите е, ще доведе до много проблеми и до много жалби, свързани с принципите залегнали в зелената котия. колкото до екологичното изключение. Това също би могло да бъде заплаха за разпоредбите в зелената котия. Колкото до диверсификацията на, на културите, това също би могло да доведе до, до проблеми при, при, за прилагането на а, разпоредбите от а, зелената котия, така че аз бих, бих бил по-предпазлив, малко труд, но малко е трудно да, да имаме тук предвиждания. Трудно е да се предвиди какви ще бъдат решенията взети от различните експертни комитети в СТО. Но предложението на комисията аз в момента говоря за съответствие между разпоредбите на СТО и предложението. Пред комисията се опитва да а, да, да, да, да, да насночи към начина на управление на културите, не да се каже каква точно култура или как или в какво количество, а просто да се създаде един а, модел. Тоест, става дума за, за начина на производство, а не за е, естеството на самата е, култура. Е, екологичното производство, органичното производство е, е, е начин на производство, а не е свързано с, е, с, с, с, с, самата, с самата култура, с самия продукт. Така че, да, аз наистина съм загрижен относно мерките по СТО. И връзките с добрите агроекологични условия. Само въпроса свързан с постоянните е, пазбища е, води наистина до, до, до, до тълкуване, което може да бъде е, възприето като налагане на, на даден вид култура и така нататък. Ако е, Това обаче се прилага по втория стълб е, чрез а, е, подходящи агроекологични мерки, то тогава се избегват е, несъответствието с, е, с СТО и с е, разпоредбите в зелената котия. Разбира се, ще са необходими специфични мерки. Екологизирането чрез втория стълб наистина има така много преимущества. Някои от вас повдигнаха въпроса, свързан с административната тежест, административните осложнения, бюрокрацията и така нататък. Ако се ако искаме да има насърчителни мерки, ако, ако искаме фермерите или всички, които се занимават с земеделие, да, да екологизират продукцията, то тогава наистина ще трябва да да упростиме цял всичките схеми. И разбира се, тук трябва да, да споменеме и това, което някои от вас споменаха, което не е пряко свързано с екологизирането. Става дума за бюджетните средства и размера на бюджетните средства. Трябва а, също време да, да си зададеме, зададеме въпроса какво, какво ще се иска, какви допълнителни усилия ще бъдат необходими за а, приложението на тези мерки и каква, каква, ще, бъде, а, каква ще бъде резултатността, какви ще бъдат а, ползите специфичните мерки, които трябва да бъдат общи, прости, водат наистина и дават наистина доста ограничени резултати в от гледна точка на екологизирането, но но господин Бове много добре а, подчерта и повдигна много уместно въпроса. Ако е, мерките почнат е, да бъдат е, по избор, ако всеки само си е, избира, какво ако няма никакви за, е, задъл, задъл, никаква задължителност, по какъв начин ще е, оцениме еквивалентността на резултатите, съпоставимостта на резултатите. защото в крайна сметка резултатите и ползите трябва да могат да бъдат оценени спрямо някаква референтна а, стойност. тъй като има много измерения на екологичната, екологичната устойчивост, която всъщност се опитваме да, да насърчиме и да въведеме. Госпожа Магинес ми зададе въпроса какво бих избрала, ако съм на ваше място. Е, в крайна сметка, е, моето имам е, щастието да бъда научен работник, да принадлежа на академичните среди и да не трябва да се поставям на вас място, на ваше място, но струва ми се, че реформата на ОСП която беше преобразуването, изменението в схемата на преките плащания и преминаването от стълб, на мерки от стълб 1 към стълб Е, води до, доведе до известни ограничения. Т.е. и ако тези ограничения отпаднат, известни средства могат да бъдат е, пренасочени от стълб 1 към е, стълб 2 и това да разреши до известна степен проблема с съвместното финансиране, който повдигнахте. И сега, дали държавите членки е, ще могат е, доброволно да прехвърлят е, нези 30% таваните от 30% от стълб 1 на стълб 2. В стълб 2 е въпрос беше зададен. Да, има начини по, кой, по, по, по, кой, по които да се увеличи бюджета по стълб 1 и също време, но и приемам и ар... а, аргументите на комисията, а, е, че а, е, в някои страни подобни агроекологични мерки вече се а, е, прилагат и дори има едно цялостно покритие, като например в Австрия. А, но има и други страни, в които покритието е не повече от 50% е, и точно предложението на комисията цели у нези 50%, които не са е, покрити от тези мерки. Е, разбира се, референцията е точно добрите агроекологически условия, но Смятам, че би било подходящо да се укрепат, задълбочат тези стандарти за добри условия, защото те не са, не са съпоставими в различните държави членки. В различните предложения ми се струва, че едно се откроява, т.е. Е, мерките да бъдат универсални, справедливи, ефективни и да доведат до наистина екологич, екологични ползи. Така че мисля, че си, си заслужава тези стандарти да бъдат е, задълбочени, е, да бъдат по-широко приложими. Благодаря ви. Grazie, професор Аламатио. Credo che sia stato molto interessante. Благодаря. Господин Матио, презентацията беше изключително интересна. Сега ще се опитаме да наваксаме времето, което напредна толкова бързо и ще преминем към точка 5 от дневния ред. Стратегия на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012-2015 година. А, извинете, забравих точка четвърта от дневния ред. Обща организация на пазарите на селскостопански продукти. Господин Данта, извинявайте, напълно ви забравих. Ще имаме обмен на мнения следствие на заседанието, което проведохме на 23 януари. Бих искал да се възползвам от случая и да ви напомня, че ще имаме два отделни семинара свет на 27 март след обяд, когато ще ни се представят механизмите за обща организация на пазарите, ООП, както и управлението на рисковете. А в втория семинар на 24 април, отново след обяд, ще ни бъде представена рамката за конкуренция на Европейския съюз в рамките на новата ОСП. Сега давам думата на господин Данта, а след това ще преминем към дискусии. Заповядай, Мишел. Благодаря, господин председател. Разбирам, че така сте се размислили след а, дискусията от преди малко, че ме забравихте. Но нека напомня, че за трети път разполагаме с по-малко от половин час за дискусия на ООП. И няма да вадя погрешни впечатления от това. И така, скъпи приятели, накратко Пакета, който имаме пред нас, по мое мнение, е съставен от 4 компонента. Първия компонент, който ще опомена, тъй като след проведените консултации явно всички сме съгласни, та става въпрос за сектора, за виното, за харта, и а, млякото. За виното и за харта вече се произнесахме с голямо мнозинство в рамките на нашия парламент. Напомням само, че дискусиите, които водих с представителите на тези два сектора, а, ме накараха да им кажа, че е много трудно да се удължат сроковете. Заявих, че е редно в това предложение да има по-голяма гъвкавост за захарта или да се въведе нова хармонизирана процедура за всички държави членки за виното. Ще направя такова а, предложение, след като отново се чуя с тези заинтересовани страни относно организациите на производителите и правилата на конкуренцията. Правилата за конкуренцията са много щекотлива тема. Господин председател, вие казахте, че на 24 април ще се водят дискусии с експерти в тази област, така че нека оставим на страна този аспект за днес, за да спечели малко време. Бихме искали заедно да помислим и да чуем мненията относно мерките при кризи и организациите на селскостопански производители. Относно мерките при кризи, текста, който ни се предлага, не е нов, защото в него се възприемат инструменти, които вече съществуват като понякога те дори не са актуализирани или индексирани. Може би тук ще изиграем ние нашата роля. Но понятието за предпазна мрежа. След като чух различните страни, останах с впечатлението, че това понятие всъщност подбужда различни асоциации в различните хора. Така че трябва да видим как схващаме понятието предпазна мрежа. Какво разбираме под предпазна мрежа? Една от идеята на тази нова реформа е публичните власти да прехвърлят управлението на отделните филиали. Желаем ли обаче ясно да упоменем това, да се даде управлението на съответните филиали, управлението на техния сектор? Ако отговорът е да, трябва да бъдем конкретни и ясни относно дефиницията на инструментите, с които те ще разполагат. Не става въпрос просто да изразим нашата воля, а след това да не дадем а, и да не дадем необходимите инструменти на съответните селскостопански филиали. Считам, че трябва да се заличи всякаква недвусмисленост. При препратка към националното право това означава, че всяка държава членка сама определя какво означава организация на селскостопански производители. Най-често се използва а, понятието кооперативно стопанство, но въпреки това в различните държави членки имаме различно разбиране за това. Може би нашата комисия по доклад по собствена инициатива трябва да се запита какъв е статута на кооперативните стопанства в различните държави членки. И така, какви инструменти даваме на разположение на организациите на селскостопански производители? Даваме им възможност да водят преговори във връзка с цените, но трябва ли това да се прилага към цялото производство? Въпросните филиали трябва ли да имат възможност да регулират пускането на пазара при положение, че не могат да регулират капацитета си на производство? При какви условия даваме възможност на новите финансови услуги да а, имат достъп до селскостопанските продукти. Всъщност става въпрос за финансови инструменти, които са много скъпи и ще бъдат достъпни само за някои селскостопански производители, може би най-големите, но не и за всички. Така че какви средства, какви инструменти бихме желали да предоставим на селскостопанските производители? Наистина си заслужава да обсъдим този аспект тук, господин председател. Благодаря. Благодаря ти, Мишел. Веднага преминаваме към дискусията. Госпожа Берес, а след това госпожа Херанс Гарсия. Е, е, Благодаря много, господин председател. Напълно съм съгласна. С оценката направена от господин Дантен в неговото изложение. Искам да подчертая няколко теми, е, по които трябва да дискутираме по-подробно. И би било добре и комисията да присъства, да отговори на някои въпроси. Първо, по отношение на мерките за намеса. Тук ни трябва подходяща предпазна мрежа. Това ще стане чрез намеса за частните складове, която ще се активира в изключителни кризисни случаи. Всички отрасли, които могат да бъдат уязвими при кризи трябва да бъдат защитени и този тип инструменти трябва да са на разположение за други отрасли и да може да включват и други проекти. Именно това е момента референтните цени да се преразгледат и увеличат и да се определят конкретните мерки по отрасъл. След това автоматично тези мерки трябва да могат да се анализират и това трябва да бъде определено в регламент. Трябват ни точни е, референтни цени е, за захтина, плодовете и зеленчуците и е необходимо фонда за кризи да разполага с достатъчно средства, за да реагира бързо там, където има смущения и проблеми на пазара. Не знам какво мисли комисията за кризисния фонд а, и дали смята, че той ще реагира достатъчно бързо, така както е необходимо. Често тук в комисията задаваме този въпрос. Според мен кризисен фонд и кризисен резерв това са две различни неща. И не е съвсем ясно на къде върви предложението на комисията и дали тяхното предложение ще бъде достатъчно гъвкаво и дали ще може да се прилага достатъчно бързо, да се активира бързо. Разбира се, по мерките за изкривяването на пазара, те също трябва да могат бързо да се активират и да има конкретни обективни критерии. Що се отнася до правилата за маркетинга, там има множество а, клаузи и през юли е, ясно се обсъди качеството, пакета за качество, но все още няма определен мандат за триалога. Много важно е да няма дублиране в работата на нашата комисия. Позицията, прията през юли, трябва автоматично да се прилага и за доклада на господин Дантен и мисля, че не могат нещата да се променят на този етап. Що се отнася до подобряването на функционирането на, хранител... на веригата на хранителните доставки, това е важно за всички нас. Важно е договорите, които са приложими в пакета за млякото, да са приложими за зехтина. Що се отнася до производителските организации и междубраншовите организации, предложението за общо за организация на пазара е добро, но трябва да се включат и други а, възможни ситуации, особено концентрация на доставките и е, настройване спрямо търсенето на пазара. Трябва да има и механизми за управление на доставките. Що се отнася до предходните мерки за подкрепа, които ние подкрепихме в доклада ДЕС, на, е, по отношение на захарта и виното трябва да се прилага същия подход и тук трябва да обмислим възможно удължаване на квотите за захар до 2020 година, както и е, на правата за засаждане на лози. И накрая, още един въпрос към комисията. Казахте, че като модел използвате организациите на производителите на плодове и зеленчуци и оттам нататък искате да разширите мерките към другите отрасли. Обаче дефиницията за организация на производителите са областта на плодовете и зеленчуците е отменена. И 24-ти член по точка А, Б и С не са достатъчно подробни. Какво означава това? Всичко ще се решава в делегирани актове ли? Изглежда, че предложението е пълно с възможни отмени за други отрасли, но за плодовете и зеленчуците няма възможности за отмяна на изискванията. Не може да се третира по различен начин тези отрасли. Надявам се, че комисията ще отговори. Благодаря. Презенти репрезентанти на комисиона Верстайлен, per cui poi dopo potrà... Благодаря. Напомням ви, че имаме и тук представители на комисията. Господин Гарсия, Госпожа Гарсия. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Дантен, за този за извършената работа. Този документ е много важен за нас, но предложението на комисията са доста скромни. Те не са достатъчни, защото предложенията на комисията не, наистина не, не съответства на летливостта на цените и на дълбочината на, на кризата. Има и още един важен въпрос, който не сме засегнали още. Въпрос свързан с правната сигурност в областта на земеделието. Европейския съюз трябва да предвиди изключения в правилата за конкуренция, за да може, могат отделните е, държави членки да се възползват от това. Ето в е, Испания е, конкурентните службите, свързани с конкуренцията, могат да вземат. Взе, взе, взе, имаха възможност да вземат бързо мерки, свързани с пазара на зехтина. Що се отнася до производствата, производството на плодове и зеленчуци, общите организацията на, на, на, на пазарите не може да, раз, да разреши да, да, разпари, да разреши кризата. Виждаме, че мерките в момент на, на големи кризи, на сложни кризи, като кризата с краставицата миналата година, е, не, е, не могат да бъдат разрешени цели отрасли изпадат в е, затруднения. Ето, кризата от миналото лято показва, че подобно управление е, не е не, задоволително. Значи трябва да има специф, специфични мерки за специфичните отрасли, трябва да има и възможност за е, частно съхраняване на запасите. Трябва също така да се преразгледат споразуменията между Европейския съюз и Марокко относно цените на доматите и да има а, механизми, които да позволяват на митнически, митническите служби да проследяват происхода на а, продуктите трябва да се възползваме от а, е, възможността да приложиме всички тези мерки в момента. Същ, същевременно дого, проблема с а, е, договарянето между производителите и асоци, асо, асоциациите на производителите да бъде преразгледано. Това може да се приложи е, мер, мерките и е, опита на Бран в е, сектора мляко може да бъде прехвърлен в е, е сектор е, плодове и зеленчуци. Е, много, кол, много колеги е, защитиха тези мерки, като например госпожа Люлинг и би трябвало тези, тези мерки да, да, да могат да бъдат прилагани и в други отрасли, като виното, говеждото месо и така нататък, но не трябва, няма да навлизам в подробности следващото. Äh, Благодаря. Нека първо да приветствам предложението на комисията да има обща организация на пазара за всички региони на Европейския съюз. Това е доста амбициозна задача. Що се отнася до инструментите за кризи, обаче, изглежда трябва да се види как се дефинира една криза. Кога започва тази кризата? Дали просто когато видим прекалена колебливост на пазара или пък ситуация като тази с Шерихия Коли или пък природно бедствие, кога се определя начало на криза? Това е едно от важните неща. След това трябва да видим как да се организира мрежата, предпазната мрежа. в млякото най-добре да се активират публичните и частните складове, например. Ако се използва фонда за глобализацията за селското стопанство, може ли наистина да се твърди, че това е подходящ инструмент за селското стопанство? Защото в някои от големите държави фермерите понякога имат логистична възможност да кандидатстват за средства. Нямат, извинете, такава възможност, тъй като често те са съвсем дребни стопанства не са достатъчно големи, за да се занимават и с това. И тези средства могат да бъдат използвани, да, да отидат само в регионите с големи фермери. След това трябва да говорим за реципрочността и допълването на средствата. Например, плащанията към фонда за заболяванията по животните. Там също може да имаме възможност за справяне поне с началните щети. Разбира се, големите щети е, няма да могат да бъдат покрити. Нормално е да има застраховки срещу големи епидемии, да кажем, а съществуващите застраховки не покриват такива бедствия. Ако говорим за преодоляването на кризи, Комисията ли ще взема решенията сама или парламентът ще очаква? Достатъчно бързо ли ще реагира комисията или ще има нужда от малко стимули, които да дойдат от парламента? Може би би било добре да се включи и парламентът. Що се отнася до организациите на производителите? Ясно е, че е добре те да се засилят, за да може фермерите да имат повече договорна сила. Но същевременно трябва да имаме предвид, че има и разпоредби срещу картелирането, които трябва да се спазват. Иначе ще има много възражения. Благодаря. И така. Ще говорим за фонда за глобализацията с координаторите от Елизабет. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря и на господин Донта за представения доклад. Обеден съм, че инструментите, с които разполагаме, са много са необходими и осигуряват една а, сигурност, особено в период на криза, защото целските стопанства не трябва да бъдат изцяло изложени на кризите, тъй като много често те се е, жертви на външни обстоятелства. Е, кризата води до нестабилност на цените, с, до много голям, много вариации в е, цените и самите производители трябва да могат да участват и да по някакъв начин да оформят а, пазарите и съответно цените. Колкото до цените, трябва да се направи един а, подробен анализ на а, разходите и цените по цялата производствена верига и да се Е, осигурят извест, известни е, гаранции. Не става дума за създаване на нови структури, а за по-ефективното използване на съществуващите. Е, трябва също така да наблегнем на по-добро, но по-добра външна защита, на по- е, ясно разписани норми на качество, защото сме свидетели на присъствието на пазара на недотам качествени продукти от трети страни, които представляват нелоялна конкуренция за нашите същевременно след премахването на квотите след 2015 година мерките са мерки са необходими. Благодарение на усилията на господин Дантен. Ние посочваме слабите звена в цялостната верига и от друга страна при не достигане на квоти не е, е не, не, не е справедливо да държави, държави членки да плащат, да бъдат подложени на санкции. А, мисля, че а, трябва да се вземат всички мерки за осигуряване на едно по-добро бъдеще на нашите е, селски стопани. Що се отнася до квотите, ние взехме много ясна позиция относно е, е времето след 2020 година. В момента обаче обсъждаме е, срока 2015 година, която, който ни се струва много, едно много странно предложение от име на комисията. Мисля, че ние не можем да подкрепиме подобно е, предложение, защото е, спомнете си какво стана през 2006 Шеста година, 2006 година никой не смя, никой въобще не можеше да си представи в как, какви, какви ще бъдат условията днес, какъв, какви ще бъдат проблемите свързани с сигурността на продоволствената сигурност и зависимостта от вноса. За да има наистина подобна сигурност, трябва да въведем отново е, квотите за захар. Господин Бове. Благодаря и аз на своя ред. Трябва да благодаря на Мишел Данта за е, извършената работа. Аз съвсем не исках да съм на неговото място. И още по-малко след няколко години, след когато хората се запитат какво прави Европа, да сме се в състояние на криза. Европейската комисия, не парламента, трябва да предприеме необходимите организационни мерки. Със сигурност ще се стигне до неравновесие между търсенето и предлагането и а, всеки индивидуално ще трябва да вземе решение дали да увеличи производството си. Ако всички селскостопански производители стигнат до същия извод, то тогава стигаме до катастрофално положение криза. Днес Европейската комисия желая да разбие всичко, което е свързано с баланса между търсенето и предлагането, само и само да се отговори на кризата. Същото се отнася и до частното и държавното складиране. Няма да навлизаме в подробности за виното и за харта. За виното ще поговорим тази вечер. Поне предполагам, защото имаме среща с представители на винарско-лозарския сектор. Ако, както иска комисията, дадем право за насъждения, то тогава ще настане напълна анархия и ще имаме голям обем производство на едни места и липса на такова на други места. Какво ще правим тогава? И ще спра до тук, тъй като не желая да навлизам а, в темата по същество. Имаме проблем във връзка с обема, търсенето и предлагането. Така че приканвам ви да помислим. Това, което направихме във връзка с пазара на млечните продукти, го направихме, защото нямахме друг избор. Същото се отнасяше и до защитеното наименование за происход, където е, беше прието изключение, а това е неприемливо. Второ, какво ще правим с производствените разходи на селскостопанските производители при ценообразуването? Днес селскостопанските производители имат много големи разходи. Аз самия написах доклад а, в това отношение, гласувахме го преди няколко месеца. Днес не се взимат предвид производствените разходи на селскостопанските производители. Така че, какво ще правим с тези разходи при задействането на механизма? И на трето място, по мое мнение, напълно уместно а, Колежката го упомена и колегите ще се спрат утре на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, защото това е най-големия капан, който се а, слага на комисията и на парламента. Да приемем този а, намесата на този фонд. Тоест днес трябва да а, приемем въжето, с което да се обесим утре. А това е чист мазохизъм. Така че трябва да бъдем изключително предпазливи и както при първите ни дискусии, Комисията Агри в парламента трябва категорично да отхвърли намесването на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в общата селскостопанска политика. Защото това би означавало, че селското стопанство не се определя тук в Брюксел, а в Женева, в седалището на СТО. Благодаря. Vedo che questo tema del fondo della globalizzazione ci trova tutti molto Изглежда глобали... фонда за приспособяване към глобализацията предизвиква големи притеснения за много от нас. Утре ще имаме среща на координаторите и ще се обсъди и тази тема. Госпожа Магинес. Съвсем накратко, господин председател, тъй като много от нещата бяха казани, благодаря на Мишел Дантан за изложението и призовавам заинтересованите страни да участват по-активно в работата по тази тема. Справо се съсредоточаваме върху преките плащания, но изглежда лобистските мерки не обръщат достатъчно внимание на пазарните, на пазарните мерки и ако ни удари една криза, ще се чудим откъде ни е дошло. Затова на 100% подкрепям усилията на Мишел Дантан да повдигне този въпрос на по-високо равнище в цялостната дискусия за реформата на общата сълско-стопанска политика. И така, по отношение на резерва за кризи и къде точно ще се разположи този бюджет, Мишел, можеш ли да ни дадеш повече информация? Да, действително, имаме нужда от е, пари за черни дни, е, но как можем да сме сигурни, че ще реагираме бързо? Е, тук и комисията може да даде информация. След това, организациите на производителите и междубрашновите организации, комисията залага много на тях, за да усилят договорната позиция е, на производителите. Е, много важно е обаче да видим точно как действат организациите на производителите и да видим можем ли да ги направим по-ефективни. Парламентът трябва да вземе предвид и случващото се в момента в комисията с групите на работните групи на е, високо равнище за различни отрасли и през юни е, да се съберат всички тези теми на едно, защото изглежда се пропуска работата на тези групи, въпреки че имаме е, парламентарен контрол върху тях. Най-важното е, ако нещата стигнат до задъна на улица, трябва да имаме мерки, на които да разчитаме, за да се спаси положението в е, ситуация на криза. Видяхме, че в млекопроизводството, бяхме изключително бавни и много фермери пострадаха сериозно. Благодаря, Мишел, за изложението. Благодаря. Господин председател, с ваше позволение, нека да използвам тази възможност да подкрепя госпожа Кас... Костингер за квотите за млякото. В някои държави членки няма предвидено меко приземяване, така че комисията най-малкото трябва да започне да разглежда ситуацията и да помисли как да се реши проблема в тези държави членки, така че подкрепям това изказване. Благодаря. Благодаря. Точно така, действително, това е голямо предизвикателство, що се отнася до кризите на пазара. И ние като парламентарна комисия трябва да подкрепим работата на господин Дантан, за да може да излезем с ясно предложение, и с конкретни решения. Джим Никълсън. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратка. искам да се спра на два проблема. Първо, организирането на мерки по време на криза. А тези мерки, каквито и да са, да са те, трябва да, бъд, да почиват на принципа на справедливост. Всички държави членки трябва да бъдат задължени да прилагат едни и същи мерки, защото в а, противен случай ще има а, абсолютно не, в различните държави членки и между различните селски стопани. В крайна сметка голямата борба, голямата битка в момента е битката за конкурентноспособност, но тази тази битка трябва да бъде справедлива и всички селски стопани да бъдат третирани по справедлив начин, т.е. трябва да бъдат в равностойно положение. Преди малко споменах, че в стран, южните страни земеделието е застрашено от засушаване и ето в крайна сметка в, в, в, в Португалия в Португалия не могат да бъдат направени за страховки в случай на засушаване а, и когато не вали, не вали, докато ето в Испания подобни застраховки могат да бъдат а, а, сключвани и тук селските стопани са защитени. Ето става дума за няколко километра, а, които ни разделят, а условията са много различни. Тоест, трябва да има еднакви условия за конкурентоспособност между различните ем, селски стопани в различните страни. Сега искам да се върна и към сек... отрасъла мляко. А, искам да, а, да припомня на а, колегите, че доклада, който приехме, в никакъв случай не замества млечните квоти. Има механизъм за регулиране и информиране. А, в а, рамките на квотите, докато системата за договаряне в, не предоставя подобна информация и подобни улеснения. В някои страни има кооперативи, в други няма, дори и там, където съществуват, самата дефиниция е много, по, е много различна е, и имаме и е, много уязвими райони, райони в неравностойно положение, чиято економика зависи изцяло от е, е, млечното производство, така че трябва да се, да се вземат мерки, защото тези региони да могат да продължават да произвеждат млеко, тъй като закриването на производството ще има много тежки последици е, върху тези региони и е, няколко думи за, фон, за фонда за приспособяване към е, глобализацията. Проблема неколкократно е бил обсъждан. Както казах още в самото начало, това е една, а, един вреден от, а, отровен подарък е, и продължава да бъде. Така че ние трябва да, да поемеме своите е, отговорности, за да не позволиме комисията да е, избегне отговорността си при договаряне, е, когато последиците от това договаряне могат да бъдат е, катастрофални за нашите селски стопани. Господин Никълсън. Благодаря много, господин председател. Нека да изкажа своята подкрепа за господин Дантен и за начина по който той подхожда към темата. Мисля, че тук е ясно, че няма лесни решения. Едно от нещата, които научихме от кризата, е, че е необходима намеса, необходима е предпазна мерка. Въпросът е на какво равнище и с каква скорост може да бъде активирана тази мрежа, ако се появи криза в млечния отрасъл или в който да било друг отрасъл. Това са въпросите на какво ниво и с каква бързина. И дали ще може реално да се решат проблемите. Истината е обаче, че ако фермерите решат да произведат много повече, отколкото може да се поема от пазара, ще трябва да сме много внимателни, защото не мисля, че накоплаците на Европа са готови да е, приемат връщане към езерата от мляко и планините от масло от миналото. Така че трябва много внимателно да обсъдим нещата и е, трябва да се види каква трябва да е най-добрата роля и най добрия механизъм за приложение на тези предпазни мерки. На този етап трябва да си дадем сметка, че всичко свързано с организациите на производителите между браншовите организации трябва да се остави на страна и да не се оставя твърде много в ръцете на държавите членки. Трябва да има наистина равнопоставеност на пазара, а не всяка държава членка да може да засили това, което смята за предимство за своите производители. Има много неща, които не са от полза на фермерите в моята страна, например. Винаги, е, като има система, някои от нейните елементи са положителни, други имат отрицателно влияние. Важното е тези минуси да са по-скоро краткосрочни и да не носят твърде много щети. Що се отнася до фонда за приспособяване към глобализацията, съгласен съм с Жозе Бове. Това е просто начин да се хвърли прах в очите на хората и да се отклони вниманието на фермерите. Аз не се занимавам, разбира се, с бюджета, не разбирам много от бюджет, но ако няма пари в фонда за глобализацията, тогава как ще действа той? Така че е, по-скоро е, е ще трябва да обсъдим това утре сутринта. Що се отнася до мекото приземяване? Е, моите съчувствия към някои страни, но все пак трябва да кажа. Ако ще произвеждате а, за несъществуващ пазар, много внимавайки, те, защото в един момент да накоплата ще каже, е, айде, стига толкова. Така че трябва да се намери баланс. Благодаря, Джим, господин Сикерски. Наша проблем рынку ролnego, który не е стане... Благодаря. Много често говорим за земеделски пазари, които не могат самостоятелно да решат проблемите, възникващи от неравновесието между търсенето и предлагането. Защо? Защото винаги е на лице променливост на земеделското производство, което от своя страна зависи от климата. Така че има големи различия между едрите и дребните земеделци, така че не може да се прилага една единствена логика относно мащаба на производството. Това беше и целта на предложените тук реформи. Считам, че предложението относно селскостопанските пазари, което е обект на нашето внимание тук, е предложение, което няма да успее да разреши проблемите, които изтъкваме. Ако желаем да внесем ред в пазарите, например финансовите пазари, то ние го правим, но от друга страна селскостопанските пазари са оставени като чели на самотек. Опита от последните години ни показва, че всички действия, които не са били предприяти своевременно, са ни стрували много по-скъпо. Ако нямаме възможност да подкрепим междубраншовите организации, то тези организации ще бъдат много слабо звено в цялата хранителна верига, която започва от селскостопанското производство и приключва в нашата чиния. Много отстъпки се правят и селското стопанство много често е жертвата, която трябва да дадем, за да можем да имаме пробив в други сектори. Следователно, трябва да се намери компенсация на тези производствени разходи, които се увеличават. Благодаря. Благодаря на господин Сикирски. Сега се обръщам към комисията. Господин Стайлен, а след това Мишел. Microphone. Okay, yes. Thank you very much, Mr. President. I'll благодаря много, господин председател. Съвсем накратко. Смятаме, че предложенията, които направихме в контекста на общата организация на пазара за след 2013 година са свързани с логиката на различните реформи, прилагани през последните 20 години от 1992 година насам. С тези реформи, както знаете, постепенно преминахме от подкрепа за, на пазара за под, пряка подкрепа за доходите. И вече сме много конкурентни. Що се отнася до основните продукти и вътрешните продукти, на нашите продукти са конкурентно способни на световния пазар. Ето, например, цените на житото и на ечемика са напълно конкурентно способни. И сирената ни се справят отлично, млякото на прах се справя отлично, дори маслото се изнася много добре без допълнителни средства. Що се отнася до захарта, на световния пазар цената миналата година бе пови, даже по-висока от нашата вътрешна цена. В момента а, нещата се променят, но като цяло има голямо сближаване между вътрешните и външните цени. Това е свързано с развитията на световния пазар отчасти, но и с резултатите от нашата реформа. И така, по-настоящем разполагаме с е, предпазни мрежи, които са изградени в тези многогодишни реформи. В областта на млекопроизводството наскоро използвахме тази предпазна мрежа много добре. Е, намесихме се и е, успяхме да задържим пазара от пълен спад. Тази мрежа ще се прилага и за в бъдеще във връзка с частното сканиране, складиране и намесата. Въпросът е обаче, искаме ли да използваме такава мрежа и за други отрасли, например плодовете и зеленчуците? Сложен е този въпрос, господин председател. Години наред се борим да станем конкурентно способни. Много трябва да внимаваме да не загубим конкурентно способността си на световния пазар. Има и друг фактор, който трябва да вземем предвид. Погледнете нашите предложения сега. Бюджетът от 100% пазарна подкрепа преди години, сега 95% е пряка подкрепа за приходите и съвсем малка част от средствата отиват за пазарна подкрепа. 2,7 милиарда евро се очаква да е този бюджет до 2020 година, като голяма част от този бюджет е резервиран вече за виното и за плодовете и зеленчуците. Като за последните предлагаме да се разшири прякото плащане до области, които по-настоящем не са допустими за преки плащания. Така че имаме доста добри условия за производството на плодове и зеленчуци. Що се отнася до фонда за кризи? Искам да заявя, че трите члена, възоснова на които се установява фонда, са формулирани възоснова на години опит, натрупан в намесата и решаването на кризи в отделните отрасли. Тази правна, това правно основание вече е разширено, за да включи почти всички отрасли. Изключват се в момента картофите и конското месо, но това са все това са два отрасъла, в които никога до сега не се е налагало да се месим. По отношение на фонда за кризи, попитахте как, как се дефинира една криза. Не би било добре да задаваме дефиниция на криза, защото самия факт, на кризата през... означава нещо непредвидено. За това не трябва да се задава дефиниция, за да може да не се ограничи възможността на комисията да се намеси в случай на възникване на някаква криза, която не отговаря на тази дефиниция. След това парламентът участва при кризи, защото трябва да даде своето съгласие за мобилизирането на средствата. Разбира се, в случай на криза трябва да се действа много бързо и за това винаги ви призоваваме да работите по бързата процедура, така както се действа и по фонда за помощта при бедствия. Така че парламентът вече участва при вземането на решение за финансовите средства за намеса в случай на кризи. Що се отнася до захарта, и виното, правата за засаждане и квотите за захар. Захарта вече бе обсъдена и по-рано. Бе казано, както и аз казах, че захарта, произвеждана в Европа, вече е доста конкурентно способна на световния пазар. И ако разгледаме ежедневното управление на пазара на захарта, от страна на комисията не се налагат ограничения на производителите, които да им пречат да се възползват от възможности в международен план. Панелът на СТО а, все още а, задържа ограничения за това къде можем да продаваме захарта си. Въпросът е, ако искаме да сме конкурентно способни, искаме ли да се запазят тези ограничения. След това, правата на засаждане. А, и страха, че ако удължим а, периода за правата на засаждане, ще има експлозия в производството на вино. Тук всъщност целта а, е да се вземе решение, кои производители могат да произвеждат вино, но оттам нататък самите производители вземат решение колко вино да произведат на хектар. Тоест, нещата са съвсем различни, господин председател. Сега, организациите на производителите. Взехме решение те да се е, разпространят във всички отрасли. Въпросът беше, трябва ли да се следва моделът прият в е, млекопроизводителния отрасъл. Там нещата бяха доста необичайни. Е, Млякото е тип продукт, който може наистина да се договаря колективно. ако моделът на млякото се приеме и на други, и в други отрасли, тогава от гледна точка на правилата за конкуренцията ни трябва специална, специално изключение, както имахме специално изключение на млякото. По-настоящен производителите имат право да договарят само 33% от националното производство. Такива Изключения обаче не съществуват, т.е. имат право да договарят 33% от производството, а такива възможности не съществуват за другите. По отношение на плодовете и зеленчуците, въпроса на госпожа Гарсия е и член 25А, Б и С. Тези, членов, тези разпоредби са свързани с дейността на организациите на производителите те ще се отчертаят по- в повече подробности в делегираните актове, защото ако ги вложим в е, основния текст, ако има нужда от промяна, ще трябва да се премине през цялата законодателна процедура, нещо, което ще отнеме изключително много време. По отношение на междубраншовите организации. Господин Никълсън настоя за равнопоставеност между всички участници на пазара в Европейския съюз и каза, че трябва да внимаваме да не се допуснат тълкования на държавите членки, които допускат ситуации, изкривяващи вътрешния пазар. Смятам, че формулировката в нашето предложение дава достатъчно е, сигурност, е, че такива ситуации ще се избегнат. Имаше и споменаване на организациите на производителите на плодове и зеленчуци. Нямаме конкретно предложение за тези организации, но комисарят Чолош имаше намерение е, още е, по-рано от първоначалната е, предвидена дата, защото докладът трябваше да е за 2013 по тази тема. той има право още в началото на 2013 година да представи резултатите от оценката на въздействието, за да ускорим работата си в областта на плодовете и зеленчуците. Беше спомената е, и ситуацията с Марокко и доматите искаше по-добро проследяване на вноса. Ще направим едно предложение в комисията за управление е, за по-добро е, проследяване. Що се отнася до подкрепата за пчеларите, тя се запазва. Мекото кацане в областта на млекопроизводството. Тук е ясно, че в съвета няма подкрепа за променяне на настоящото съгласие, на, на на, настоящата договорка, извинете, за квотите. Вече сме съвсем близо до този срок и мисля, че е твърде късно. Не можем на този етап да въвеждаме меко кацане. Мисля, че с това успях да отговоря на всички въпроси. Благодаря, господин председател. Благодаря господин Деслайнен. И слушахме изявлението на комисията и сега давам думата на господин Дантен и му пожелавам много успех. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на всички онези, които се изказаха. Мисля, че нашата обсъждане е само даде повече увереност, че можем да постигнем консенсус и че можем да се опитаме да вземеме мерки за пилотиране, за ръководене на пазарите чрез асоциации. Чрез асоциациите Та това насочване, пилотиране на пазарите ще започне първо чрез е, е, добро познание на пазарите. Второ, беха споменати разходите за е, замеделците. Ще ви ви припомна, че в член 10 относно частното складиране този проблем е засегнат. Сега Целта е трябва ли е, мерките, които се прилагат към частното складиране, да се прилагат и за публичното обществено складиране. Много от вас е, споменаха и е, проблема свързан с финансирането и от, откъде ще бъдат взети средствата, дали те ще вземат от фонда за приспособяване към глобализиране или към други фондове. Интервенционните инструменти, които позволяват трансфера на, на средства, позволяват е, да се приложа един срок от 3 седмици, т.е. достатъчно време за парламента и комисията да реагират. Някои от нас работят по договарянето на МФ, МФФ и това ще, ще бъде част от договор. Някои зададаха въпроса, можем ли да изоставиме принципа на годишното планиране, т.е. можем ли да намериме формула с комисията по бюджета за запазване на средствата в рамките на 3 дни. Не става дума за запазване на тези средства безкрайно, а просто в рамките на 3 години. За да можем да, раз, да разполагаме с необходимите средства в, в даден отрязък от време, вместо да трябва да търсиме други средства в даден момент. Колкото до кризата и въпроса свържен с въпросите, свързани с кризата. Аз не бих насърчил парламента да потърси дефиниция на думата криза. Защото кризата е нещо много различно в различни момента и е, ако, ако, ако създадем една дефиниция, то в даден момент ще се окаже, че няма да можем да отговорим на предизвикателствата, пресичащи от кризата, тъй като тя няма да отговаря на дефиницията, която Вярно, че ние сме умни хора, е, но нека да бъдем и скромни, защото не можем да предвидим всичко, така че е, бих е, ви посъветвал да се въздържиме. Благодаря, Мишел Дантен. Благодаря ви. И сега минаваме към последната точка от дневния ред стратегия на Европейския съюз за защита и хуманното отношение към животните. Госпожа Мари Полсен, заместник-председател и докладчик. На 17 януари комисията излезе със своето второ предложение за, за следващите 4 години и някои, в които са, са, няко, са зрегнали някои мерки, които да а, позволят на държавите членки да а, хармонизират своето законодателство с това на Европейския съюз. Първо госпожа Полсен, а след това а, пред, представителя на комисията, но първо дам думата на Мари. Благодаря много, господин председател. Нека първо да кажа, че разговарях с всички, които се интересуват от тази тема от грижата за животните. 95% от всички животни в Европейския съюз се притежават от фермери. Тоест, тук говорим за ежедневието на фермерите, когато обсъждаме хуманното отношение към животните. И тук е, моята идея е да не се създава законодателство, което още повече да осложнява бюрокрацията и живота на фермерите. Има безкрайно много изисквания, които се налагат върху селските стопани. Говорихме за екологията, биологичното многообразие, климата, а сега преминаваме и към хуманното отношение към животните. Трябва по някакъв начин да подходим холистично, да видим нещата в по-широк план и да направим така, че е, навсякъде правилата да са прости, ясни и лесни за приложение. В областта, която обсъждаме днес тук, е, в момента цари пълен хаос. В документа, който сте получили, се обсъждат 23 различни елемента на темата. Умножете това по 27 държави членки, защото във всяка държава членка тълкованието е различно. И оттам нататък сълскостопанския производител е на края на веригата. И той трябва да е, тълкува правилата и да ги разбере а, независимо от това дали е огромен а, производител или един съвсем дребен фермер с 20 кози. Затова ние лобираме за нов начин на мислене и точно това е, предложи и комисията. Имахме доклад по собствена инициатива, прият през май 2010 година и настояваме всичко, което се изисква на този етап, да се основава на научни доказателства и на натрупан опит. Защо толкова настоявам на научните доказателства? Ами, защото хуманното отношение към животните е огромна тема. От една страна, стоят защитниците на правата на животните, които възприемат това като религия, а пък от другата крайност е, са онези хора, за които животните са просто някакъв вид е, малокалибрени машини. Е, така че трябва да се намери баланса между тези две крайности и да се основаваме само и единствено научно, на научно доказаните факти. И така, Нужни факти, опростяване и яснота. Подходът също така трябва да е лесно приложим на практика. Трябва да може да се прилага ежедневно. Да не говорим, че е необходимо всичко това да е и финансово целесообразно. Така че, необходима ни е система, която всъщност да облегчи живота на фермерите, като същевременно направи животновътството една печеливша дейност. Затова е много важно да помислим за всички подробности, за приложението, за наблюдението, за контрола. Всички тези елементи са много важни. Необходим ни е и основен рамков законодателен акт, който да подкрепя, който да е в основата на всички правила. Нещо подобно на основния текст в основ... за, за храните. Ето, например, в преговорите с трети страни никой не повдига, не поставя под въпрос изискванията на Европейския съюз за безопасност на храните. Защо? А защото навсякъде в Европейския съюз се прилагат напълно еднакви стандарти за безопасност. Именно за това никой не поставя под въпрос тези изисквания и това, тези изисквания се прилагат към храните, които се внасят в Европейския съюз. И така, Именно за това е много важно да имаме правила, които да въжат в целия Европейски съюз, за да можем да договаряме, да се договаряме с тези страни. И така, искам тук да кажа, че имам само 400 страници в доклада, така че няма как да се включи всичко, но трябва да имаме по-добър контрол на производството на антибиотици. Това влиза в точка 5 за здравето. След това много важен е въпроса и за етикетирането и различните системи за етикетиране. И тук можем да помислим как да използваме новите технологии. Има най-разнообразни изисквания, свързани с етикетите. Има всевъзможни видове етикет. И така, че според мен е много добре да се обмисли всичко това. А, имаме всевъзможни приложения на интелигентните си телефони, имаме а, възможности за електронно пазаруване. Не можем да ограничим правото на потребителите е, да се информират, но също времено е твърде сложно. Не може на един и същи продукт на опаковката да се изразят един милион символа и знака. И още нещо. Моля ви следното. Когато правите предложенията и контрапредложенията си, моля ви първо мислете за селския стопанин, за неговото ежедневие и бъдете възможно най-ясни. Мислете за приложението. Благодаря, госпожо. Сега откривам дискусията. Трябва да бъдем точни и да приключим в 18.30. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Полсен, докладчика. Накрая на своето изказване докладчикът употреби най-важното изречение, а именно всички трябва да помислим за главните заинтересовани лица – селскостопанските производители. Ако не направим това, то няма да имаме и успех. Следователно, те трябва да бъдат включени в предприятите действия. Много често сме ограничени при изготвянето на докладите си. С оглед на това пропускаме някои аспекти, които пък в последствие се добавят под формата на предложения за изменения. Да, нуждаем се от защита на животните, но тази защита трябва да почива на научни данни. Същевременно трябва да се осигури и необходимата правна служба, э, правна сигурност, извинете, при което да се спазват и определени етапи. Всичко това са ключови елементи. Същевременно изискваме и вече съществуващата законодателна рамка да се прилага и да бъде контролирана. Едва тогава идва и привеждането в изпълнение. Ако нямаме изпълнение на практика на съответното законодателство, като например това в областта на яйцата и на кокошките носачки, то тогава и мерките на Световната организация за здравеопазване на животните трябва да бъдат взети предвид. Позицията на Световната организация в това отношение е ясна и ние трябва да почерпим от нея. Бих искала да напомня на всички колеги, всички имейли, които получаваме от защитниците на животните. Така че нека намерим правилния път и да не възприемаме едностранен подход, като се оставим на влиянието на едната или другата страна. Трябва да вземем предвид всички доводи и повтарям, като се позоваваме на научни данни. Разбира се, ще внесем изменения. На този етап ще приключа до тук. Благодаря, госпожа Еванс. Um, благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на госпожа Полсън за нейната за работа и за желанието и да постигнем една обща, единна позиция в този, по този труден проблем. Знаеме, че има много проблеми за прилагането на европейското законодателство в областта на хуманното жив... отношение към животните. Госпожа Полсън също така ни напомни, че не трябва да забравяме за животновъдите и за, защото те също понякога са жертви от това, че законодателството не се прилага правилно и аз го знам от опит от моите избиратели в Уелс. Аз Приветствам предложението за хоризонтално законодателство в тази област. Смятам, че приоритет, наш приоритет трябва да бъде една по-добра система и инструментариум за приложение на законодателството и да се предприемат действия още сега, Тоест, мониторинг, редовни проверки и още нещо. проблемите свързани с транспорта на животни. Знам, че ще обсъждаме подобен доклад още утре, но бихме искали този проблем да бъде засегнат и в цялостната стратегия. Бихме искали също така на този проблем да се наблегне, когато се вземат решения относно финансирането и по-специално при фиксирането на МФФ до 2020 година, като същевременно и цифрите, сумите заложени в втория стълб да бъдат увеличени. Аз много често моите избиратели, е, ферми, фермери, е, ми, ми, така, ми, ми, ми, ми напомнят, че на ние имаме много високи стандарти и ние ни налагаме високи стандарти, но същевременно те смятат, че е много несправедливо и са прави, че кога, че е, те са в конкуренция с други производители извън Европейския съюз, които не са подложени на подобни стандарти. Но, но, а, наистина и също, времено е необходимо ние да им помогнем да могат те наистина да спазват тези високи стандарти. Благодаря госпожа Еванс. Следващия а, благодаря, госпожо председател. Аз вземам думата от името на докладчика в Сянка, който, за съжаление, не може да участва в нашето заседание. Бих искала да благодаря на госпожа Полсен за а, работа, за това, че се свърза с пред, предварително с докладчиците в сянка, за да обсъди с тях проблемите. Госпожа Сърбо смята, че много от предложенията са много уместни и смята, че този проектодоклад е много добра отправна точка за създаването на следващата стратегия за защита на животните и е, като тази стратегия, смята тя, трябва да обхваща и в нея да бъдат включени всички животни, а не само домашните животни, е, включ, е, включи, в, включително и е, е, дивите и бездомните е, домашни животни. Е, същ, също време, но в стратегията трябва да бъдат е, включени и ем, стратегията за кастриране на животни, кучета, котки, включително и животните от е, зоологическите градини. Ем, те домашните животни и животните в зоологическите градини би, биха могли да бъдат отхванати от едни общоевропейски центрове, които да бъдат създадени. Мрежата за референтни центрове трябва да, от, да от, отчита и да покрива всички държави членки, а не само някои от тях. Е, госпожа Полсен предлага една рамка за законодателство за всички животни, е, включително домашните животни, бездомните животни, репродуктивните животни. Струва ми се, че защитата на животните не е проблем в стопанствата, а по-скоро извън тях и това трябва да бъде отразено в цялостната стратегия. Благодаря ви. Давам думата на следващия оратор. Uh, uh, uh, Благодаря, господин председател. Нека и аз да поздравя колегата Майра Полсън за отличния проект доклад – по една изключително важна тема. Тук бе спомената една много важна област и трябва да се съсредоточим върху нея. Това е как да направим така, че да има добро приложение на нормите, които одобряваме тук. Имаше директива за яйцата, за клетките, за хуманното отношение към свинете. И тяхното приложение доказва, че държавите членки имат доста свободно отношение към европейското право. Имаха 10 години, за да приведат всичко в съответствие с директивата и все още няма резултати и след изтичане на срока комисията може да започне процедура за нарушение, след това ще минат още 3-4 години. и няма никакъв начин комисията да реагира преди изтичането на периода за приспособяване, именно а, да кажем 2015 за яйцата, 2017 за клетките. А, заработи се по транспорта на животните, ама като няма приложение, какъв е смисъл изобщо? Затова е добре да се работи и с конкретни показатели на приложението. Т.е. на определени моменти държавите членки да са длъжни да докладват докъде са стигнали с приложението. Оказва се, че е изключително трудно да се събере информация коя държава членка как се е справила с приложението. Чак в последния момент почва да се получава информация за това. Така че е необходимо да има предварителна проверка, за да се види а, дали в тези доклади има достоверна информация. И тук трябва да се види какви са подходящите действия и какви правомощи да се дадат на комисията, за да може тя да се задейства по-активно. И вместо да се принуждава държавите членки да започнат да осигуряват спазването доста след като е минал крайния срок – те е, да се задължават да започнат въвеждането в сила още преди крайния срок. Иначе като цяло съм съгласен с основната насока на доклада. Благодаря. Джордж Брита. Благодаря. Докладчиците в Сянка също обсъждаха много доклада. Възниква въпроса за отговорността на животновъдите, но не трябва да забравяме и този, свързан с информирането на потребителите. Потребителите също трябва да полагат усилие, за да получат съответната информация. Тоест, трябва да имаме двупосочна комуникация, а не само да вменяваме задължение на животновъдите, животновъдите да предоставят информацията. Необходимо е защитата на животните да бъде осигурена като почива на научни данни. В външния свят има много писма, много имейли, отправят се също така и заплахи. Така че е необходимо да вземем предвид и прагматичните данни. Проблемът, който беше изтъкнат многократно, беше този с прилагането на законодателната рамка. Има държави членки, които са, уси... са направили усилия и са транспонирали законодателството. Не трябва ли да водим дискусия на тази тема? Държавите членки, които са транспонирали законодателството, може би трябва да получат обещетение, защото се е стигнало до изкривяване на конкуренцията. Необходимо е да направим така, защото законодателството да се прилага еднакво навсякъде. И в момента имаме Европа на две скорости в областта на хуманното отношение на, към животните. Някои държави членки полагат повече усилия от други. Тоест имаме неравно прилагане на законодателството, което води до а, все по-големи различия между държавите членки. Някои държави членки осигуряват ниско ниво на защита, докато други отиват отвъд това, което се изисква според европейските стандарти. Това, разбира се, се отразява на конкуренцията, така че трябва да се запитаме дали тази политика на две скорости е най-доброто за Европейския съюз. На второ място, необходимо е да вземем предвид всички видове животни. Защитата на животните се прилага към а, всички видове, без значение дали те са 100 или повече. Необходимо е да направим необходимото, за да не се причинява ненужно страдание на животните. По въпроса за въвеждането на сертификатите и а, това дали е необходимо животновъдите да имат специални обучения. Считам, че се нуждаем от система за издаване на сертификати, което от своя страна не отразява извършената от тях работа. Така или иначе, в квалификацията, които са получили съответните животновъди, вече се включва и тяхната компетентност. Тоест, нека да се стигне до признаване на вече съществуващите качества и квалификации на животновъдите. Не бива да навлизаме в много подробности в процеса на регулация регулиране. Много често възникват проблеми при транспортирането на животните. Един продавач на риба ми каза един ден, че съществува проблем при а, транспортирането на пастървата, защото е необходимо в рамките на транспортирането пастървите да бъдат напоени при положение, че те вече са във вода. Тоест, за това от своя страна трябва да се попълват формуляри, което за едни риби е лесно, но за пастървата е сложно. Как така да пие пастървата? Така че, нека да не отиваме твърде далече в процеса на регулиране. Благодаря. Благодаря сега госпожа Гьолинг. И поздравления, тъй като вие сте титуляр в нашата комисия. Само няколко неща от мен по този доклад. А, искам само да кажа, че не съм официален докладчик в Сянка Некаре, така че а, тук а, говоря в лично качество. Не трябва да забравяме, че тук говорим за една стратегия. И тук искам да поздравя докладчика, защото е много трудно да се придържаме към стратегически въпроси, е, когато всички настояват на подробностите. Но има няколко области, където бих искал малко повече конкретика. Първо, по отношение на приложението. Подкрепям всичко, което бе казано до тук. Нека да има списък с директивите, които съществуват но не са правилно транспонирани или не се прилагат, например, директивата за зоологическите градини. Така че трябва е, да се упоменат тези неща конкретно. След това трябва да решим дали да включим домашните животни и уличните животни, защото това може да са въпроси, които по-добре да останат в прерогативите на държавите членки. Да, разбира се, има въпроси свързани с придвижването на тези животни, но като цяло трябва да сме по-конкретни в определенията. Още нещо по отношение на клането, което е споменато в доклада. Мисля, че е много важно да се направи препратка към ангажимента поета от комисаря Дали на обсъждането в пленарна зала на информацията за потребителите. Тогава въпросът за клането беше отложен, именно защото комисарият пое ангажимент да го включи в стратегията за хуманно отношение към животните. И така, тук трябва да се настои пред комисията да се изпълни този ангажимент. Е, и да се види каква е насоката на стратегията за хуманното отношение към животните, защото е, за сега нещата са доста неясни, така че ще подам изменение в, тази, в този смисъл. Благодаря, Джузли. А с това давам думата на комисията. Не, всъщност Мишел, заповядайте. Става дума е, една тема, която различно се възприема в различните държави членки. Става дума наистина за стратегия, за една рамкова програма, е, която е за хуманното е, отношение към животните, но същевременно и здравеопазването. Но аз мисля, че трябва да се включи тук и състоянието на а, фауната, на дивата природа, която е в близост с а, съответните а, животни и взаимоотношението, защото много често а, заболяванията могат да бъдат да преминат от животните, да бъдат предадени от животните към фауната и това е нещо, което трябва да залегне в тази стратегия. Защото е част от общественото здравеопазване. Аз сега давам думата на комисията доктор Симонин. Благодаря, господин председател. Нямам какво да добавя, защото имам... Вие разполагате практически с цялата информация. Искам само да допълня допълна две точки, които според мен биха ви били полезни. Първо, котките и кучетата, домашните животни като цяло, но по-специално котките и кучетата през края на 2010 година под бългийско председателство съвета обсъди проблема и комисията вследствие на това проведе изследване за котките и кучетата и необходимостта да бъдат взети мерки за тези специални видове. Бих искал да а, привлеча вашето внимание относно изоставените животни. Не знам дали Европейския съюз има компетентност в тази област. Не казвам, че проблеми не съществуват, но струва ми се, че ние просто нямаме правомощия в а, тази област, тъй като член 13 на договора не предоставя на ам, институциите и на Съюза е, правомощия в тази област, а просто да вземе предвид благосъстоянието на животните. Що се отнася до етиктирането и информирането е, относно зашеметяването на животни, това е част от регламента за информиране на потребителите и комисията пое ангажимента да проучи възможно, възможността да се обозначава зашеметяването на етикетите. Това е част, това ще бъде част от стратегията и са мерки залегнали в анекса. А сега давам думата на докладчика ли. Благодаря. Аз съм. Смятам, че всички животни трябва да бъдат включени в рамково законодателство за защита на животните. Ако говориме за домашни животни, то е защ, защ, защото тук сме в комисията по селско стопанство и че 95% от животните са собственост на а, фермерите. Но има, разбира се, и много бездомни животни. А, и вие пък говорихте и за фауната сега. Аз не знам дали може законодателството да се простира в толкова широк и а, действия и по поле на действия и сега живее в едно малко селце и на, на 300 метра от селцето се път вълци. Така че аз сега не знам дали можем не мога законодателството да се простира и върху това. От от друга страна, не, не, не забравяйте директ, директивата за девите животни, които продължи, които, която се обсъждаше продължение на 12 години. Дори и когато държавите членки нарушават разпоредбите, така че ние трябва по някакъв начин да въоръжиме комисията с инструмент за надзор. Сега, кол, колкото до е-, етиктирането, да, трябва да има информация на етикетите, ако обаче е, тази информация е правилна. Има, по, по принцип има правила за клането и има и изключения, специфични изключения. Така че за нас е важно в момента по, а, по-скоро да прилагаме правилно съществуваното законодателство и да, а, да бдиме, защото наистина животните да бъдат зашеметени преди клане, защото според информацията, с която разполагаме, 85% от животните не биват зашеметени преди клането. Е, Джули, и благодаря и на Жули, и на всички, благодаря и на докладчиците Сянка за огромната и много добра работа, която сме е, свършили. А, краен срок за внасене на изменения 30 марта 12 часа. Благодаря ви. Ще продължиме нашата работа утре с координаторите и в 9.45 ще продължиме с работата на комисията. Благодаря ви.